пресата да приключат бързо с фотосесията си и да излязат, ако обичат. И също така искам да ви помоля всички вас да вземете местата си, за да можем да започнем в тишина. Знаем, че имаме много интересна сесия въпроси и отговори, която ни очаква, така че моля пресата, бихте ли излезли вече, за да можем да започнем? Back, please, е, Тези, които са отзад в залата прави, бихте ли взели местата си вече? И моля, ако запазите тишина, ще бъде по-добре. Благодаря. Uh, so, Дами и господа, моля, заемете местата си. И е, моля, запазете вече тишина, за да можем да започнем с изслушването. Благодаря. И така, за мен е удоволствие, като а, председател на Комисията по вътрешния пазар, да приветствам тук с добре дошъл Мишел Барние, кандидат-комисар за вътрешния пазар. Ще го изслушаме този след обед. Искам да напомня на всички вас, че според препоръките за изслушванията, парламентът оценява общите компетенции, европейската ангажираност и личната му ангажираност за даденото портфолио, за дадения портфейл, а също така и комуникационните способности на кандидата. Когато говорим за въпросния портфейл, мисля, може би ще е добре да кажа нещо, да цитирам нещо от писмото за мисията, което президентът Барозо ни изпрати. Там се казва, че Европа има нужда от силна политическа динамична комисия, комисия, която да ни тегли напред – и в този контекст кандидат-комисария Мишел Барние ще даде нов тласък на вътрешния пазар, като поведе инициативите на комисията към промяна на финансовите пазари, защита на професионалната квалификация, интелектуалната собственост и други. Как ще организираме изслушването днес? за финансовите услуги, нещо толкова важно, колегата Шарм Боус, председател на економическата и финансова комисия в парламента, ще проведе отделна сесия по финансовите услуги. Тази сесия ще започне някъде към средата на нашето изслушване. И как точно ще организираме изслушването? Ще подканим господин Барние да направи първоначално изказване от не повече от 10 на минути, след което ще имаме сесия въпроси, и отговори за 20 минути с представители на координаторите или заместни координаторите от Комисията по вътрешен пазар. Всеки от тях ще има право на една минута за въпрос, комисар, кандидат е комисаря две минути за отговор, след това една минута за реплика, една минута за отговор на репликата. Е, ще бъда много стриктен във време, с времето, както и колегата Болс. И а, ще, се, а, ще направя всичко възможно да спазваме а, тези а, времеви ограничения. Затова моля колегите да задават кратки и ясни въпроси. И накрая кандидат комисаря ще направи заключителни бележки и нека също така да напомня на всички от вас, че това изслушване се излъчва пряко по сайта на парламента и в интернет и ще, също така се изготвя писмен доклад. А, нека да започнем. За мен е удоволствие да подканя кандидат-комисария Мишел Бърние, когато и приветствам с присъствието му тук. И в този момент той е в един преходен период, така да се каже. До скоро той беше член на тази комисия, а сега застава отпред в залата, пред останалите членове. Но, така или иначе, за мен е удоволствие да го приветствам тук. Давам ви думата, господин Барние. Much, uh, uh Благодаря, господин uh, председател. Аз не съм седнал на същото място но съм много щастлив да съм в същата зала. Господин председател, госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, днес съм тук пред вас в ролята си на политик, който се обръща към политици. Политик, който си дава сметка за значението на демократичната легитимност, на парламентарния контрол и който от доста време, както всички вас, е, е поел по пътя на едно волонтаристично е, европейско ангажиране. Така че държа наистина всеки един момент да ви давам отчет. Ще започна а, своето представяне по време на това изслушване, много важен и взискателен момент, с няколко по-лични забележки. Бях дълбоко а, впечатлен от а, провала на референдума във Франция относно, френската, а, относно Европейската конституция през 2005. Със сигурност има много причини за този провал, но за мен този провал беше най-вече израз на дълбоко неодобрение и недостатъчно добро усещане сред французите, доказателство, че Европа се отдалечила от гражданите си. Европейският проект, такъв какъвто беше замислен от основателите, от създателите на Европейския съюз, имаше като основна ценност създаването на Европейският пазар и един общ економически и социален живот. Тоест, едно желание да бъдем заедно, което се подхранва от общи интерес. С капацитета за действие, който вие считате, че можете да ми дадете, и с доверието, отсъдено ми от Барозо, Моята амбиция, моята стратегия за следващите 5 години ще бъде да се постигне отново това желание да бъдем заедно и тази нужда да бъдем заедно в един глобализиран свят. За тази цел трябва да поставим в центъра на вътрешния пазар, на общия пазар, тези, които го живеят във всекидневието си потребителите и предприятията. Господин председател Майкъл Харбор, ще се спра на слабостите, така както преди няколко дни беше споменато пред комисията и именно умората от пазара. Дами и господа, ще се опитам да ви предложа един нов тласък на вътрешния пазар през следващите пет години. Изправени пред кризата, ще открием нуждата и интереса да бъдем заедно, а не всеки да се справя сам за себе си. В настоящия економически и социален контекст се оказва все по-голям натиск върху всички правителства, за да, да се ангажират те в някакви краткосрочни мерки спрямо кризата. Но ние знаем, че фрагментацията на вътрешния пазар всъщност спира конкурентоспособността. И по-късно ще спомена как в различните страни различните правила се спазват различно. Това създава допълнителни бариери, осложнения, трудности за предприятията и неразбиране от страна на потребителите. Предлагам ви да се обединим, за да премахнем тези спънки, да се консолидираме и заедно да успеем прехода, който започна преди 20 години под ръководството на Жак Делор не всеки да върви сам за себе си, а всички заедно за Европа. Предлагам ви този а, вътрешен пазар да бъде а, в рамките и да върви в насоката, предложена според стратегията до 2020 година от Жозеф Барозо. Имам четири основни приоритета. Първо, доверието което трябва да подсилим. Особено, що се отнася до защитата на вътрешния пазар. Това не е бюрократична институция. Този вътрешен пазар е нашия пазар, който ползваме всеки ден и трябва да предлага сигурни и достъпни за всички услуги. Трябва да позволи на гражданите и на предприятията да упражняват напълно своите права. Например, правото да а, консумират в европейски мащаби в интернет има все повече и повече а, оферти, все повече и повече предложения. Мисля, че в такъв случай трябва да имаме електронна търговия, която да е сигурна и безопасна. Второ, правото да се работи и живее в друга страна от Европейския съюз и да ни се признават квалификациите. От две години насам вече се транспонира директивата от 2005 година и тези, които не са го направили, ще отслабят доверието в Европа. 20% които са от проблемите, третирани от мрежата Solvit, са тези, които те първо ще трябва да се справим. И трябва да дадем на европейците, така да се каже, една професионална карта, която те отдавна очакват. Нашият пазар също така зависи най-вече от малките и средни предприятия те трябва да имат възможност да се възползват от този пазар. Директивата за услугите има за цел да следи спазването на тези на правата на тези предприятия, също така да изгради обслужването на едно гише и административното сътрудничество. Имаме друг приоритет, а именно да а, дадем нужната стойност на креативността, на иновациите едновременно с това да подсилим културите и компетенциите на нашите граждани. Не трябва да правим отстъпки с правата на а, а, производителите и също така на създателите на нови идеи в Европа. В този дигитален свят, в който живеем, съдържанието на всяка иновация става бързо достъпно за всички, но ние трябва също така да управляваме правата в световната мрежа, дори и за тези творения, които вече, за, на които вече не се знае кои са точно авторите или които са загубили авторските си права. Нашата система за патенти е много сложна, много скъпа и а, трябва да използваме всички възможни технологии и да видим евентуално какъв регламент трябва да създадем относно, например, лингвистичните проблеми. А що се отнася до създаването на заетост и на нови работни места, всичко това е а, много пострадало, най-вече заради а, производство на фалшиви стоки и също така искам да кажа, че ще направим всичко възможно да изградим санкции срещу подобни практики в Европа и ще работя съдъм, заедно с колегата, който се занимава с борбата срещу ам, всякакви измами. Всички комисари имат за цел да дадат смисъл на нашия модел на социална пазарна економика. Ефективността на пазара трябва да бъде в служба на човешкият напредък, а не обратното. Ние трябва да подобрим условията на работа, да осигурим един качествен, качествени услуги, било то в здравеопазването и е, други. И е, също така ще се постараем да поставим първите основи на специални служби за съблюдаване на добрите условия на развитие на пазара. Ще имаме също така един бизнес акт, който ще представлява една, който ще води всъщност борбата срещу изключването на определени предприятия от пазара. Имаме нужда от нов тип растеж – а, нов тип растеж, който спазва изискването на околната среда и също така един устойчив тип растеж. Тук ще цитирам и член 9 от Лисабонския договор. И искам също така а, да кажа, че трябва да използваме по-добре 2 милиарда евро, които са ни отпуснати за вътрешния пазар, за да подсилим интеграцията, социалната интеграция и борбата с екологичните проблеми. Трябва също така да се средоточим и върху заплащането на висшите кадри. Това засяга не само банките, но също така и големите предприятия. И е да видим как ще се сътрудничим с другите комисари, за да видим как ще се преопределят, преразпределят връзките производител-потребител. Извинете, това е като цяло, което искам да кажа. Съжалявам, че просрочих малко времето, но още веднъж ангажирам се да работя с вас, с економически и социален комитет и съм готов сега да отговарям на вашите въпроси. Well, Благодаря много. Аз бях много снисходителен към вас, но няма да бъда към другите е, спикари. Сега, първо, искам да дам думата на Андре Шваб, който е координатор на НП, е който ще зададе първия въпрос скъпи колега, скъпи комисар. Вие бяхте един много компетентен член на тази парламентарна комисия. За това е удоволствие за мен, че е, сте кандидат комисар за е, този важен пост който е защитата на потребителите и вътрешния пазар. Вие отлично описахте какво искате да направите, какви цели искате да постигнете, но аз съм прочел и някои други документи, е, на които сте автор, е, в които вие казвате, че сте че сте по-близък до някои страни, по-малко до други, вие сте е, голиста. Е, така че бих искал да знам е, ще можете ли да бъдете независим ще, или е, ще успеете ли да избегнете а, е, натиска и влиянието на различни политически партии за развиването на, едни, на един открит свободен пазар? господин Шваб, аз наистина не бих, не искам а, в никакъв случай да пренебрегвам и няма да забравя качествената работа, която сме е, извършили тук с, с вас под вашето председателство, господин председател. Знаете ли, Господин Шваб спомена моите е, политически убеждения. Голист е, от е, лявата фракция на голизма. Да, аз навлязох в политиката на 14 или 15 години и съм горд с това. Аз тогава исках да помогна на един много голям велик политик, генерал Дегол, е, независимо дали ще го наричате ляво или дясно, това беше моето политическо кредо, моето и неговото политическо убеждение да се помогне на много страни. И още един политик бе от голямо значение за мен и който, е, и който така е, много значи, значи много за мене. Това е Аденауър и можете да видите, че на 13 етаж в моя офис е, виси негов портрет и аз е, го е, нося навсякъде с себе си. Така че, господин Шваб, дами и господа, не се съмнявайте, не бива да изпитвате съмнение. Аз ще бъда винаги е, е, верен на клетвата, която ще положа пред е, Съда на Европейските общности, ако вие ме одобрите, т.е. да работя за, е, е, в, за общия европейски интерес през следващите пет години. Господин Шваб. Ich, äh, dieser, äh... ви. Е, след този отговор бих искал да ви попитам. Вие казахте, че искате вътрешния пазар да бъде по-близък, да принадлежи на гражданите. Той, той да бъде едно преимущество, едно благо за гражданите, така че какви ще бъдат вашите цели през следващите пет години в тази насока. Вътрешният пазар е в сърцевината на европейската идея и принципи още от самото начало, 57 година. Аз аз, аз казвам, че много е важно пазарите да бъдат пазари на взаимопомощ. Не знам как се казва това на различните езици. Вътрешния пазар е, обхваща много е, области, много отделни отрасли. Аз не съм единствения, който ще работя в тази област. Ние ще бъдем около 13 души, които по някакъв е, начин ще обхванем тази материя. 1600 директиви или законодателни актове които са гръбначния стълб на Европейския съюз. И аз и моите колеги ще направим всичко, за да може тези документи да се прилагат правилно сега. Благодаря, господин председател. Господин Барния, ще е, те, почна от там, където спряхте в миналото Европейската комисия съсредоточаваше своята политика в областта на вътрешния пазар върху конкуренцията. парламента успя частично да внесе някои изменения, за да бъдат включени интересите на гражданите и в частност на работещите. Това ясно лечи от директивата за услугите. В член 3 от договор от Лисабон, който влезе в сила през декември миналата година, се предвижда засилване на социалните аспекти на европейската политика. Какви са намеренията ви да конкретизирате тази нова ориентация на политиката, пазарната политика? Смятате ли да извършите проучвания за социално въздействие преди да приемете регламента. Госпожо Гепкарт, първо аз самия цитирах директивата за услугите и се обърнах към вас лично. Тук в парламента извършихме значителна работа и по ваша инициатива парламент направи възможно приемането на тази директива и промяната на първоначалното предложение на комисията и включването на човешките аспекти. Според мен, единният европейски пазар функционира възоснова на солидарността. И не случайно споменах Жак Делор. Преди 20 години той е, предложи единния акт с е, държавните глави и подкрепата на парламента и предложи пакета Делор за политиката на солидарност и сближаване в предишните си длъжности като комисар, аз съм отговарял за, едни, за една от най- е, хубавите политики, политиката на сближаване на регионите. Мисля, че Жак Делор имаше право да се намалят социалните разлики между различните региони. Именно за това смятам да разработа една стратегия за сближаване на пазара с хората, с малките и средни предприятия. Преди малко споменах и професионалната квалификация, възможността човек да работи и в друга страна и там да получи защита, да получи защита като потребител, дори и при е, е, доставка по интернет, да използва, и това е един от моите проекти, повече платежни средства да разполага не само с една карта за плащане. Е, искам е, директивата за услугите да бъде в е, услуга на общия интерес и на хората, които живеят в по-изолирани региони. И разбира се, да, ще представя проучвания за социално въздействие. Самият договор ме задължава за това. Благодаря ви. Мога ли по време на вашия отговор, вие може да ми отговорите с да или не, няма нужда минута, мога ли да заключа от вашия отговор, че сте за клауза за социален напредък? Имате ли намерение да включите това в законодателството за вътрешния пазар? Госпожо Гепхарт, аз да, бих отговорил да, ако става въпрос за клаузата за социално въздействие. И аз преди малко към него добавих и въздействие върху околната среда. За мен е, това има същото значение. <clears throat> Да, ще предложа ново законодателство или е, преглед на съществуващото, като разбира се, преди това проучванията трябва да са качествени и е, преди това ще се консултирам с парламента върху резултатите от тези проучвания. Да, развитието на вътрешния пазар трябва да върви заедно с социалния напредък. Не мога да си представя инициатива, която да не включва в себе си като компонент напредъка на европейското общество. Отговорът ми е да. Е, Благодаря. Кристиан Бузой. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, е един добър регулиран вътрешен пазар всъщност няма да налага бариери. В такъв случай развитието и визията на, нашата, на Европейския съюз в това отношение е от първостепенно значение. Всяка година, когато дискутираме за стойностите и индексите на вътрешния пазар, си даваме сметка, че имаме непрекъснато проблеми и че този вътрешен пазар не функционира толкова добре, колкото го искаме. Мислили ли сте евентуално за някакви, а, така да се каже, лечения на този пазар? И мислите ли, че трябва да имаме по-малко законодателство и повече ефективност, като използваме по-скоро регламенти вместо директиви. Не мисля, че има едно правило, едно автоматично правило, което се прилага и да кажем, да, тук ще изберем регламента, не директива. защото, примерно, едното законодателство действа по-бързо или дори по-бързо а, брутално, директно от другото. Използваме абсолютно всички средства, в, които са ни позволени в по-доброто, по принципа на по-доброто управление. И така, както казах пред госпожа Гебхарт, мисля, че използваме абсолютно всичко, което ще ни позволи да имаме по-добър социален а, резултат. И нека да кажа, че комисията не решава, освен в областта на конкуренцията, а предлага. И парламентът също решава, както и съветът на министрите. Така че ще, аз лично ще съблюдавам правилното спазване на европейското законодателство ще бъде един вид властта, която ще упражнява контрол. И ще направи всичко възможно този контрол да бъде стриктен и независим. Но преди да стигнем до там, може би първо ще трябва да убедим хората, да водим систематичен диалог. Имаме много интересни процедури, които вече започват да функционират нормално. Например, някои пилоти пилотни проекти за държавите членки. Много често, надявам се, ще бъда на терена. Няма да оставам в моя офис да работя абстрактно. Всяка седмица ще посещавам една държава от Европа и няма да отивам в столицата, а в регионите. Доста пъти съм се занимавала и съм правил това като комисар по регионалната политика. Така че, господин Босой, по този начин мисля да прилагам правилно европейското законодателство. Благодаря, господин комисар. Ще взема примера с директивата за услугите и директивата за професионалната квалификация, които все още срещат известни трудности при прилагането си. относно Solvit. Това е добър начин да се помогне на предприятията и на гражданите а, да разрешат проблем, но то, тя не може да замени а, действията на комисията. И искам да попитам тук, например, случаите при нарушение, и искам да попитам тук, ако бъдем твърди при транспонирането и прилагането на директивите, можем ли наистина да осигурим правилно функциониране на пазара? Господин Босой, отговорът е да. Но със сигурност има много причини, поради които директивата за услугите или директивата за професионалната квалификация все още не е перфектно прилагана в отделните държави членки. И аз мога да разбера някой от тях. Но от, до края на тази година аз лично ще отида във всяка една от 27-те столици и ще говоря с хората, отговорни за прилагането, за транспонирането на тези директиви. Министри и а, съответни економически и социални представители. И е след като вече имам ясна картина, след като съм се срещнал с тях, ще се опитам вече да направя някакви други конкретни стъпки. Благодаря. Сега следващия въпрос ще бъде зададен от госпожа Хайди Рули от Зелените. Господин Барние в насоките за отваряне на пазарите и услугите, вие поставяте акцента върху услугите, екологическите услуги. За това бих искал да ви попитам. Какво имате предвид, когато казвате екологически услуги? Саниране на водата или е, на въздуха? Каква е вашата позиция? Е, що се отнася до водата, това е едно богатство и наследство, което трябва да опазваме. И вие също така споменавате законодателна дейност, е, по повод концесиите. Водата ще бъде ли включена в тях? Е, в е, момента се извършва е, изследване на въздействието и след като то бе приключено, ще има ли концесии за водата и какви ще бъдат отговорностите на различните държави членки и какви са различните практики в тази област в отделните държави? Е, няма специфично законодателство за концесиите и публично-частното партньорство, независимо дали става дума за вода или други услуги, предоставени на гражданите, е, като, например, преработка на отпадъците. Обикновенно е, в тази област се работи в публично-частно партньорство и така се предоставят тези услуги е, на бе е, извършено едно изследване, което набляга на необходимостта на разширяването на това партньорство. Е, когато се отдават известни области на концесия. Те са до известна степен в, под шапката на директивата за търговете, поличните търгове, докато за концесиите никъде не, не попадат никъде, така че не трябва да оставяме е, законодателен вакуум тук. Аз а, е, мисля по този въпрос, ще продължа да, да мисля. Още не знам, госпожа Руле, дали е необходимо да създаваме директива е, по този повод. Трябва да, да прецениме. А, ако това е необходимо, разбира се. Но трябва е, да обърнем специално внимание на спецификите, на традициите, на особеностите е, на отдаването на концесия в различните държави членки, дори в отдолните региони. Така че очаквам е, предложенията и мненията на парламента по този повод. Знам, че работите по е, един доклад, който ще бъде нещо като равносметка на е, публичните търгове. Така че много чаквам вашите заключения. Е, бих искала да се, да се върне към нещо, на което не ми отговорихте. Става дума за водата. Има ли специални е, проекти в тази област? А благодаря ви за концесиите и услугите. Мисля, че комисията и парламента трябва да работят ръка за ръка, за да създадат един е, добри правила в тази област, тъй като знаете, че аз съм докладчик за развитието на директивата по публич... обществените търгове. Знаете, че има нужда от допълнителна експертиза. Това струва много скъпо, но е необходима една много здрава правна рамка. Затова просто законодателството трябва да бъде много прецизно в тази област. Мисля, че не трябва, не, не е необходима дълга реч, за да кажа колко е важно водата, количеството, качеството, дори в Европа, където смятаме, че до известна степен не, не, не сме жертва на последиците на климатичните промени, но не спомнете се, че са че от 20, от 20 години насам гроздобера във Франция става все по-рано и все по-рано. Така че никой не е, е съвсем а, всички, всички сме заплашени. Така че а, въпросите свързани с а, водата са ще влезат в, една цялостно, в едно цялостно законодателство за концесиите, но не виждам защо водата да бъде е, обект на отделни правила, примерно дали санирането или обработката на отпадъците. Всичко това може би ще влезе в един общ регламент или в една обща директива. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега давам думата на господин Биелан, координатор на е, реформистите и е, консерваторите. Благодаря, господин председател. Е, някои от въпросите, които исках да задам, вече бяха зададени, така че ще се спа, спра само на един конкретен въпрос, а именно е, регулацията по, по някои изключения в блок. Доколкото знам, а, имаше някои нови аспекти, които бяха представени миналата седмица. Те засягат а, директно потребителите. Например, точка 4, а, член 4.2 кой, където се говори за достъпа до технологични информа... информации и софтуер. Но това не е всичко. Имаме нови клаузи, които позволяват, например, да се купуват а, а, продукти, ако, например, развиваме някакъв бизнес и а, съответно, а, ако се позволи свободно купуване на продукти по интернет и то така масово купуване, без да наложат ограничения, примерно спрямо качеството и отговорите на стандартите, тогава а, много, много от нашите потребители могат да пострадат. Traduction me dit qu'on se protégeait les parlementaires. Alors, je ne suis pas sûr que les parlementaires aient. В превода, който чух, се каза, че трябва да защитим парламентаристите. Предполагам, че им се имаше предвид потребителите. Ще разгледам този въпрос, господин Виелан. Доколкото разбирам, говорите за електронната търговия. Не съм сигурен, че правилно разбрах въпроса ви. Има наистина голям брой трансгранични проблеми а, при електронната търговия. Ще разгледам пропуските, за които вие споменавате. Тук не разбрах дали говорите а, за автомобилна индустрия или други, но определено ми трябва време, за да, за да разгледам вашия въпрос. А, да. Благодаря. Доколкото разбирам, господин Белан говореше за автомобилна индустрия, но не съм сигурен. Така че, господин Белан, бихте ли задали друг въпрос? Да. исках да говоря за автомобилна индустрия, освобождаването и от някои такси, но също така по един проект PRR 2012. Тук има големи пропуски и е много често обаче препоръките, които се вписват, не са достатъчно точни и им липсват съответствия, адекватни съответствия в националните закони тези препоръки, които са създадени уж за потребителите, всъщност могат да се обърнат срещу тях. Моята препоръка е обърнете внимание на този проблем. Господин Билан, така както каза и председателя, този проблем засяга а, не само автомобилния сектор, а и много други. Ще разгледам подробно и е, ще се спра най-вече на автомобилния сектор. Ще говоря с комисаря, който се занимава с предприятията. Определено е, директивата за услугите също е, се занимава с този проблем, но наистина не е лесно. Особено когато го, трябва да прилагаме една директива и трябва да пристъпим към различни дерогации, освобождавания а, и така нататък. Но трябва да видим как чрез диалога с различните държави, с различните а, играчи на сцената ще можем да постигнем съгласие. Благодаря за това, че така пообяснихте. Сега господин Кириакос Тринтафилидис. Господин кандидат комисар, оценката на вътрешния пазар се извършва на основата на показатели, които показват каква е степента на движение на капитали, услуги и граждани. Трябва да има обаче специални, специ, е, социални мерки за подкрепа на тези пазари. В центъра на нашето внимание трябва да бъдат хората, а не предприятията. Вие е, преготов ли сте да прилагате тези мерки и те да бъдат в центъра на вашата политика през следващата пет години и да постигате е, социалните цели, които са много амбициозни в тази област? Госпожин Триантафилидес, както отговорих и на госпожа Гербхарт и на господин Шваб преди малко, аз не мога да си представя напредък, развитието на единния пазар без напредъка и развитието на хората. А, е, да разграничим е, хората от е, предприятията. Да, защото предприятията се развиват благодарение на работата, експертизата, професионализма на мъжете и жените, които работят там. Предприятията са необходими, малките и средни най-вече, защото 90% от предприятията в Европа са мънинки предприятия с Потрима, четрима четирима трудещи се Така че моят, моят отговор на този въпрос ще бъде ще бъда същия. Аз ще се опитам да предам на вътрешния пазар, на единния пазар, едно социално-човешко измерение. Един пазар, в който са защитени публичните услуги, е, който се бори срещу социалния дъмпинг. Е, преди малко споменах и нещо друго, нещо по което ще работя е, пред, предприятията, които печелят, разбира се, имат печалба, но, но които прилагат специални мерки срещу е, социалното изключване. Е, така че ще, е, ще, ще въведа, ще предприема такива инициативи, за да може е, вътрешния пазар да има социално, политическо, човешко измерение. I'm sorry. Съжалявам. Ратифицирането на Лисабонския договор постави нова рамка за социалните аспекти на вътрешния пазар. Как, как ще се ще се взимат решения в рамките на съвместното, взима, на съвместното взимане на решения в, в, в случаи като този лавал а, Лисабонския договор, аз се борих за него, както и всички вас. Как, както и всички вие. И той налага в а, много отрасли принципа на съвместно взимане на решение, макар и в някои отрасли вече той да беше факта. А, той а, включва и клаузи, които са, е, не са формални. Става дума за клаузите, свързани с е, социалното въздействие, екологичните клаузи и така нататък. Така че ще работиме заедно и аз ще бъда е, на ваше разположение за насърчаване, за разширяване на този диалог и на възможността парламента да даде своя принос за изработването на качествени закони. Както казах вече в отговор на други въпроси, има много въпроси, които могат да бъдат обект на законодателна дейност, заемите, кредитите, кредитите с прекалено висока лихва, единния начин на разплащане и така нататък. Това имам предвид, когато говоря за социалното измерение на вътрешния пазар. А сега, за да приключиме госп... този кръг, господин Салвини. Благодаря, господин председател. Много съм. Идвам от Савоя, и много добре познавам местната действителност. Искам да попитам за Европейската обсерватория срещу имитациите, как ще се направи, в какви срокове, какви, какви ще бъдат средствата и каква ще бъде защитата на потребителите от имитационните стоки в Италия и особено в падания тези е, проблеми са много сериозни. Как ще се защищават и е, производителите, и интелектуалната собственост? Гражданите трябва да знаят какво е, консумират, какво ядат, какъв компютър ползват и е, така че създаването на такава Европейска обсерватория е, е изключително важна инициатива. Най-общо казано, аз съм убеден, че а, е, хранителният продукт, а, фармацевтичните продукти са много чувствителни стоки, и, особено опасни при измама или при имитиране и незаконно производство. Трябва много добре да се знае кой ги е произвел, при какви е, правила е, и когато става въпрос за вносни продукти, да се проследява происхода. Е, аз е, мисля, че достатъчно показах, че държа на това, когато се занимавах с, с хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство в моята страна, защото това не значи, че сме против една лоялна конкуренция. Аз съм за лоялната конкуренция, но смятам, че здравето и интересите на потребителите трябва да се защитават. Що се отнася до а, фалшификациите, два милиона и половина работни места са загубени, закрити в Европа поради а, фалшифицираните стоки а, и знаем колко лесно се узурпират нашите марки, нашите наименования за происход и колко големи усилия трябва да се полагат, за да се защитят качествените продукти. Ние трябва да запазим нашите традиции и нашите работни места. За това ще продължа да преговарям заедно с колегата Карел Дегут, господин Таяни, с, в рамките на СТО за географското наименование за происход – освен това да се е, подпише споразумението срещу фалшифицираните стоки, което в момента договаряме с Съединените щати, за да може усилията за борба срещу фалшификацията и пиратирането да бъдат е, координирани на международно равнище. Благодаря ви. В, е, представям Милано, но искам да предложа Милано да бъде столицата на мястото, седалището на тази Европейска обсерватория. Там има особен опит на трупан в борбата с фалшификацията. Тук става въпрос и за за продукти, които ние консумираме и потребяваме, ядем и затова хората, които ще работят, трябва, трябва да бъдат големи професионалисти. Смятам, че всички в различните е, райони има големи разлики е, и, това е, целта е много амбициозна и трябва да се отчитат различни, всички различия. Аз няма да коментирам инструкторите по ски, нито шофьорите на тирове на тежкотоварни автомобили, Франция, в Румъния. Знам, че има различия. Важното е обаче да се гарантира сигурността и на тези, които а, ползват услугите на инструктори по ски и по пътищата, там където се карат тежкотоварни камиони, така че ще се опитам възможно по най-интелигентен начин да осъществя координацията а, именно ще се постарае тази европейска а, обсерватория да има економически и социални измерения и наистина да събере най-добрите професионалисти, за да може да действа ефикасно. Благодаря. Извинявам се тук, че трябваше да се сменят микрофоните. Сега преминавам към членовете. Първия въпрос ще бъде зададен от госпожа Роза Тунунд Хохенштайн от НП. Благодаря. Господин кандидат комисар, вашия опит в европейската политика, вашето ангажиране и кураж са добре известни на всички нас. Всички виждаме, че вътрешния пазар напредва но все още потребителите и фирмите все още не могат да се възползват от всички възможности, които им дава вътрешния пазар. Има нужда от още повече подобрения. Информацията, която се дава, трябва да се подобри. Казахте, че има нужда от повече диалог, не само в столиците, така и в регионите в Европа. Казахте, че трябва да работим също за подобряване като цяло на вътрешния пазар в отделните региони. Трябва да помислим също така и за социалното влияние, за влиянието и върху околната среда. Това достатъчно ли е? Мислите ли да свикате е, един, едва ли не да организирате един тест за вътрешния пазар, той да бъде подложен на едно изпитание? Е, <laughs> Les quatre libertés. Основните четирите основни свободи, които споменаха, отговаряки на господин Шваб, са гръбначния стълб на европейския проект, за които с още на колеги трябва да отговарям. Зачитането и прилагането на тези четири свободи са тест и аз не съм единствения, който ще прилага този тест. Много комисари ще са длъжни да го правят. Основните принципи на пазара трябва да се зачитат от всички комисари. Може би аз съм по... имам по-голяма отговорност, но всяко законодателно предложение минава през тест за вътрешния пазар. Ние много добре знаем, че раздробяването на този пазар трябва да бъде преодоляно. И комисията трябва да изграе своята роля. В момента аз съм в ролята на разузнавач и смятам да е, отдам много енергия, за да проуча нещата на място, Имам една идея, а това е редовно да свиквам основните играчи на вътрешния пазар и тези, които са натоварени с прилагането на текстовете, за да обменим нашите идеи и да работим по-ефективно заедно. In order to е, be able... За да можем да работим заедно. Имаме нужда да поканим различни действащи лица и, и също така да подсилим транспонирането на законодателството и прилагането му. Искам да ви попитам относно тези мерки, за които споменаваме. Имате ли някакви конкретни планове за подкрепа на проекта за форума за вътрешния пазар? Нещо, което дискутирахме тук в комисията ИМКО. Смятам, че е много важно хората да бъдат събрани. Това да бъде червената нишка на моето поведение. Така искам. Ще хода да говоря с хората, да, ще ги убеждавам и ще ги събирам едни с други да са заедно, за да могат да обсъждат независимо дали става въпрос за регламенти, за бюджет. Просто имам идеята да направя един европейски форум за вътрешния пазар, където да се обединяват различните национални форуми. Да. Тази идея много ме блазни. Защото в момента наистина вътрешния пазар е изключително раздробен. В е, страната ми имаше една много посредствена полемика по време на референдума за конференция за полския водопроводчик, която, от която ме беше малко срам. А, ами ако говорим за люксембургския а, а, водопроводчик, той за да отиде в, да работи а, е, на 30 км, трябва да се а, е, съобрази с 4 различни бюрократични изисквания на 4 държави. Ето това искам да премакна трябва да се намалят с милиард и половина бюрократичните разходи. Аз искам да отида по-далеч. 7 милиарда евро искам да спестя на малките и средните предприятия, упростявайки сегашните административни задължения. Благодаря много. Сега госпожа Бернадет Верньо от групата на социалистите. Господин председател, господин комисар, защитата на обществените услуги, на тяхното качество е ключов елемент от вътрешния пазар и социалното и териториално сближаване. Лисабонският договор по-добре отчита услугите от общи интерес, но трудностите, с които се сблъсква дирек... транспонирането на директивата за услугите, показва, че е необходимо пояснение. Затова съжалявам, че във вашето писмо за мисията не споменава този въпрос, както и в отговорите на писмените въпроси. Господин Баросо се ангажира в своите политически насоки, цитирам, да създаде качествен кадър за социални и обществени услуги в рамките на европейския модел. Въпросът ми е, можете ли да се ангажирате с една рамкова директива за обществените услуги и ако да, в какъв срок? Госпожо Верньо, разбира се, че много ясно се вписвам в изказаното вече от Жосе Мануел Баросо, който говореше за една качествена рамка за обществените услуги. Не, не, не трябва да изпитвате никакво съмнение. Е, Вие ми задавате този въпрос, но аз го споменах в уводните слово. Извинявам се, че не съм го вписал в писмените услуги, е, в писмените отговори, но ако бях говорено всичко, нямаше да има нужда от тези три часа изслушване. Щяха да са достатъчни писмените отговори. За мен въпросът е изключително важен и е част от помиряването и премахването на двойствения характер на Европа, а именно подобряване на качеството на обществените услуги и сближаването с гражданите. Знам, <clears throat> че директивата за услугите буди безпокойство по отношение на услугите от а, общ характер. Има страхове, че голяма част от нашите съграждани ще бъдат изключени от а, и услугите в областта на здравеопазването, на аудиовизуалните услуги но директивата отчита спецификата на услугите от обществен интерес. И между другото, за да премахна всеки неяснота, госпожо Върньо, ще ви кажа, че ще се ангажирам с един волонтаристичен текст, може да наречете това рамкова директива. Е, в различните държави има доста различни условия. Дали е необходима рамкова директива или трябва да има отраслови и секторни директиви? Е, казвам ви това, защото когато бях член на комисията Проди, имахме дебат, е, имах колеги социалистите, е, <clears throat> с които не можехме точно да решим каква ще е рамката за да гарантираме тези услуги. Дали трябва една обща рамка или директиви по сектори. Отворен съм. Тук не мога да дам окончателен отговор. Благодаря. Имам а, обаче някои трудности с термина качествена рамка. Аз съм взискателна. Може да, да ли, ни кажете дали ще предложите а, спе, специален а, законодателен юридически инструмент по отношение на социалните услуги, услугите в здравеопазване, за помощ на децата, на възрастните, защото а, нашия континент застарява и това е едно от основните предизвикателства за следващите години. Условите, които цитирахте, може би здравеопазването е най-важното, както и за най-уязвимите, възрастните, усамотените хора. Те са покрити от действащите законодателни актове. Мисля, че можем да работим заедно, но най-важното е трябва да се премахне неяснотата, да няма съмнения. Европейската комисия не може е, да се набърква в услуги, е, когато няма конкуренция. Това е мое лично мнение. Вие и това очаквате да чуете личното ми мнение. Един комисар дава личното си мнение в рамките на колегията, аз в колегията ще присъствам с това убеждение. Вече цитирахте две категории услуги. Дали трябва а, юридическа рамка за вся, всеки тип от тях или трябва да е обща? Още не съм сигурен какво да ви отговоря. Ще работя по темата, но а, и то в посоката, която ви казах, но още нямам отговор. Следващия въпрос е от госпожа Каниети от НП. Господин кандидат комисар, преди да се ангажирам в политиката, бях в креативна професия и знам до каква степен пиратството е един от основните проблеми на Европейския съюз. Това е голяма спънка пред креативността. Голям брой държави членки предприеха инициативи, в тази област, но тези инициативи се разминават. Няма ли да бъде нужно да действаме на европейско ниво, за да имаме една правна рамка, общностна правна рамка за борбата с пиратството, за което да се прилага за целия вътрешен пазар с креативно съдържание. Благодаря. Euh, Това е ключов въпрос. Вече споменах броя на работните места, които бяха унищожени заради пиратството. Тук цифрите също така се припокриват и с, и с фалшивите стоки, с производство на фалшивите стоки и цифрите а, непрекъснато се увеличават. Питате ни дали ни трябва нова рамка, различна рамка. А, тук съм разгледал всички текстове, юридически текстове, свързани с пиратството на европейско ниво. Тези текстове варират от 71 година най-стария. Някои от тях, повечето са от 2004 и 2005. И целта им е да осигурят борба. Има 79 милиона продукти, които са спрени на границите заради фалшификации. Тази цифра е много по- голяма спрямо това, което примерно сме а, спирали преди години. Още веднъж виждаме до каква степен проблемът се поставя днес. И а, проблемите с фалшивите стоки също до някъде ни помагат, така да се каже, да започнем да виждаме по-ясно в дефинициите на пиратството. Говорим също така много често за пиратство по интернет още от детството си изпитваме някакви симпатии към пиратите, но мисля, че нямаме кой знае какви симпатии към пиратството. Вие самата споменахте за вашата предишна професия в креативните браншове. Знаете, че а, интернет а, се задава все повече въпрос относно защита на авторските права. Трябва наистина да видим как можем да заплатим и да възнаградим работата на тези, които имат креативни професии? Не говоря само за музиканти, но и за всички останали. А, така че заедно с госпожа Рединг и с други от колегите ще търсим правилния път и равновесието между свободата на достъпа до информация и а, правото на защита на това, което хората на изкуството създават. Вие говорихте за а, фалшиви производства. Имаме една обсерватория на фалшивото производство, което съществува от пролета на 2009 година. Целта е да дава нужната информация и конкретни предложения за подсилване на прилагането на законите за интелектуална собственост на вътрешния пазар. Струва ми се обаче днес, че е жизненно важно е да подсилим структурата на тази обсерватория, за да имаме реална ефективност. Какви са вашите проекти в тази област? Благодаря. мисля като цяло, че за да имаме ясна реакция, трябва да разбираме нещата. Аз лично съм за едни обективни наблюдения, безпристрастни наблюдения, които да водят работата на комисията и на нейните сътрудници, за да може законодателната дейност да върви в правилната посока. Този проблем, за който говорите, тази обсерватория, за която говорите, виждате, е съвсем скорошна. И а, тя първо трябва да издаде първите си доклади за, то, за наблюденията, осъществени върху фалшивите стоки и, и е също така да мине от а, на общественото мнение до други по-силни инициативи, много и по-аргументирани най-вече в международните преговори, например търговското споразумение а, против а, фалшивите стоки. Ние не можем да се борим с фалшивите стоки, ако нямаме истински аргументи, не можем да защитим нашата позиция при всички тези световни региони, където се произвеждат фалшивите проекти. Благодаря ви. Сега госпожа Барбара Вайлер от Социалистите и Демократите. Господин Барне, тук съм господин Барне. А, господин Барне, бих искала да се върна към социалния аспект на вътрешния пазар. Много въпроси ви бяха зададени на тази тема и това доказва, е, че този аспект е от голямо значение за нас. Е, вашите отговори е, доказват, че ви отдавате много повече значение, отколкото вашия предшественик на, тази, на този аспект. Ние сме на ваша страна, но как ще бъдем, как ще говорите ясно и с държавите членки, защото държавите членки трябва да приемат е, социални, екологически критерии, да ги прилагат е, на място, след като ние е, сме ги приели и ги препоръчваме. Как ще ги насърчите да опростат бюрокрацията? Е, като това естествено няма да означава дерегламентиране, по-малко регламентиране. Как ще, как ще обясните на държавите членки, че социалните услуги, социалните услугите от обществен характер не трябва да бъдат приватизирани и че ние, Европейския съюз не налага такава приватизация. Е, можете да бъдете сигурна, че е, ще прикарам необходимото време, за да обяснявам, е, че не Европейския съюз, не Европейската комисия налага или препоръчва приватизацията на тази или онази услуга. Това, което ние искаме, то е прозрачност, ясност да се прилагат регламентите, свързани с обществените търгов, с обществените поръчки, търговете и така нататък. Но нека да не, не, ще обяснявам, че не трябва да се хвърля вината върху Брюксел за прекаленото регламентиране. Нека да вземем един конкретен пример, обществените поръчки, които явно са в центъра на вашето внимание. Аз искам да, да стъпа на, на обществените поръчки. с крайна сметка става дума за 2 милиарда евро, за да насърча дейностите на местните органи на властта да прилагат социалните, екологичните критерии и норми и включително и за е, научните изследвания и развойната дейност. Малкан Харвар говори доста за това. Аз самия съм бил а, е, ръководител на местен орган на властта в продължение 17 години във Франция. И първата ни идея беше 1% от обществените поръчки да бъде за екологични цели. И в една харта, чрез една харта, е, принудихме предприятията да включат клауза за използване на рециклирани е, продукти и е, материали при при построяване на пътища, например. Така че, примерно, в строителството много, много може да се използват рециклирани продукти. Във Франция има 7 пъти по-малко предприятия, които, е, да, които рециклират продукти, които после да бъдат превърнати в материали, които да се използват в строителството и така нататък. Така че ще работя в много тясно сътрудничество с Комитета на регион и е, председателите на е, отделните региони и местните власти. Благодаря ви. Госпожа Вайлер, мисля, че получихте един много така обширен, обширен и изчерпателен отговор. Сега давам думата на господин Жива. Господин кандидат комисар, в, по време на вашата кариера винаги сте пледирали за Европа на а, защитата на отбраната. Вие бяхте ръководител а, и вдъхновител на Европейската отбранителна агенция. Говорите също така и за създаването на европейски оръжаен пазар, който да бъде конкурентно способен, но знаете, че за момента този пазар е много раздробен. Европейската отбранителна политика е доста сведена в националните рамки предлагането на военна техника се спъва от това. Това пречи на конкурентоспособността на европейската индустрия и се отразява отрицателно на обществените финанси. За това бих искала да знам дали имате някакви предложения по положението да се подобри. Nous connaissons depuis longtemps, et je l'ai dit tout à мисля, че в началото казах, пред вас се вявам като политик. Дълбоко съм убеден, че извън конкретната политика за пазара, Европа трябва да придобие политическо измерение. Това очакват от нас гражданите и всичко, което става в света, несправедливостта, нестабилността, опасностите, уязвимостта, показват, че ние трябва да имаме една външна политика и политика в областта на отбраната, които да бъдат силни и ефикасни. Казвате, че не сме напреднали. Да, защото тук се засяга националния суверенитет, а това е изключително чувствителна тема. говори се за поверителност на информацията, на доставките. Всичко това, както знаете, се защищава от член 346 от договора, както и от член 396 и се държи тези данни да не се обменят. Аз обаче съм убеден, че ключа е точно обратното. Обмена, обедевняването на може би не на всичко, да не направим една европейска армия, но изследователските екипи, доставките на военна техника, всичко това може да бъде обединено и може да стане под, по инициатива на външната служба, която ще се ръководи от колежката Аштън. Както по отношение на вътрешния пазар има една неодавна прията директива, която трябва да бъде транспонирана от всички държави членки до 2011 година. Това е директивата отбрана, която поощрява обединяването в областта на отбраната и рационализацията на усилията. Искам да ви уверя, че ще търся помощ и подкрепа. Аз наистина искам е, европейската отбранителна политика и европейската външна политика да придобият е, съдържание, да не са е, да станат реалност. Ние не трябва да бъдем третирани като подизпълнителни. Ние не трябва да бъдем второстепенни по отношение на Съединените щати и Китай. Трябва да имаме една истинска външна политика и аз наистина ще се положа усилия да създам един европейски пазар на отбраната. Благодаря, господин комисар, но бих искал да се върна на малко е, на този пазар малко извън нормите. 170 милиарда евро са пазара на оръжения пазар, като тук става въпрос за закупуване на военна техника, много често от чужбина, а, а можем да а, помислим за закупуване на нашите собствени предприятия. Тук е верно, че има а, някаква рутина, някакви нации, практика. Смятате ли, обаче тази практика е съвместима с модерното право? <clears throat> Вижте какво много е трудно да се върви срещу държавите, защото тук става въпрос за техно суверенно право да имат военен капацитет. Разбира се, когато се глед... когато погледнем какво става в света, мисля, че самите държавни ръководители ще си дадат сметка, че е необходимо да имаме отбранителна политика. Може да се предвидят компенсации. Има наистина специални традиции в областта на закупуването на военна техника и най-обективно смятам, че тази практика е противоречи на договорите, на договора, а, пречи на ефикасността и на конкуренцията. А, така че смятам, че с, ако отделим нужното време, ако а, обясним достатъчно добре директивата на отбрана държавите членки, за да могат да я прилагат, тази практика ще може да бъде прекратена. Uh, uh, Благодаря, господин Рошфорд. Господин кандидат комисар, искам да се върна на нещо, което вече споменахте. проблем, който занимава европейските институции вече близо 30 години и много парламентаристи и също господин Мандер е, също се занимават с това, а именно европейския патент. И имаме нужда да напреднем бързо по този въпрос. В момента сме в криза. Целта е да динамизираме предприятията в тази област, най-вече малките и средни предприятия, които са истинската жертва на от нашата апатия в това отношение. И а, трябва да имаме някакви евентуални заключения. Ще има ли в крайна сметка общ европейски патент и ще има ли обща съдебна система по този въпрос? А, мисля, че трябва много бързо да го разрешим. И а, друг въпрос, а, свързан пак със същия. А, влизането в сила на този патент зависи ли също така и от езиковият режим? Какво ще направите по този въпрос? Да. Говорихме за силата, суверенитета на Европа, за това, че тя не трябва да бъде подизпълнителя на Съединените щати и други економики. И наистина прав сте, този проблем вече е непоносим. За да продължа в същата тема, нека да кажа, че а, налагането на един патент в 13 европейски страни от едно предприятие струва 10 пъти повече, отколкото в Съединените щати. 20 000 евро за налагане на патента в 13 страни, а, дори не и във всичките 27. А, например, ето тези очила. Малки и странни очила, произведени от една венецианска фирма – много качествен, с много продукт, в, с много добра репутация в Съединените щати. Докато тук в Европа фирмата не успя да наложи своя патент, защото това струва твърде скъпо. Ето как постепенно си губим економическата сила. И се радвам, че този проблем вече е обсъден на първи етап в съвета на министрите. И поне за сега, на този първи етап да се изключва езиковия режим, но знам, че с Испанското председателство ще работим по този въпрос. Той иска резултати по него и а, надявам се, че скоро ще се повдигне въпроса и за езиковия режим. Знам, че има технологически напредък, например автоматичен превод за подобни цели и се надявам да постигнем някакво съгласие по въпроса. И от чисто юридическа гледна точка, аз лично смятам, че тази система на европейски патент трябва да се съпровожда и от, европейска, от европейско съдебно законодателство. Защото наистина има нужда от такова. А, да, благодаря. Аз искам също така а, да продължа в същата насока. Съществува Европейската служба по патентите, въпреки че работата е като че ли не е особено удовлетворителна и има известен напредък в дейността, но от влизането в сила на Лисабонския договор и признаването на Европейския съюз като а, юридическо лице – има възможност Европейския съюз да се присъедини към, да се включи в офиса, по, в службата по патентите и да а, улесни по този начин работата на службата и ко, координацията на дейността и с, с тази на европейските институции. Вие съгласни ли сте да има такова присъединяване към офиса за патентите? Да, да, ако наистина това помогне. Вие може би имате повече опит от мен в тази област, за това ще се консултирам и напред с вас, но в тази служба има хора, които работят със сигурност качествено, но проблем е много комплексен. Имаме нужда и от законодателство. И ако се присъединим към конвенцията за патентите, това а, ще трябва да стане след консултации с всички институции. И само така може да се изгради едно, а, един европейски патент. Това ще бъде един първи етап. И след това въпреки всичко не, не вярвам. Все пак, може би това не е окончателният вариант, но евентуално ще продължим а, и с а, присъединяване към конвенцията за общностните патенти. Благодаря. А, мисля, че бях малко прекалено благосклонен към изказващите се но сега ще помоля следващите трима изказващи се да зададат само по един въпрос. Малгожата Ханцлик. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, тук съм. Надявам се, че чувате превода защото искам да говоря моя език. Във вашите приоритети вие споменахте е, възраждането на общния пазар. Нещо, което е много, е, за което съм много загрижена е положението на малките и средни предприятия, защото, както знаете, те са двигателите на европейския успех. Е, но много, много често те са жертва на всички недостатъци на пазара. Така че трябва да се е, коригират пазарите така, че да могат малките и следни предприятия да бъдат е, облагодетелствани и по този начин да развиват економиката. Какви е, преимущества можете да дадете на тези малки и средни предприятия? Ами, аз казах, че това е един от моите приоритети. За, за мене гражданите трябва да станат отново собственици на единния пазар, на общия пазар и да нямат чувството, че този пазар е пазар, който служи само на големите предприятия. 90% от предприятията в Европейския съюз са малки и средни предприятия и те осигуряват 70% от заетостта в Европа. Така че ние имаме за цел да изградиме и приемеме закони, които да е, осигурят спестявания и економии на малките и средни предприятия. Това е и целта записана в е, The Small Business Act е, където има и специален график, и специален дневен ред за малки и средни предприятия, които ще зависят от различни портфейли. Има и важни инициативи, които са залегнали в този Small Business акта Става дума за упростяването на правото и достъпа до някои е, помощи, е, кодекса на най-добрите практики, едно досие, което господин Лейник отлично познава, е, защото много е работил по него. Става дума за Европейското частно дружество и с неговия статут, тъй като Европейското частно дружество все още няма такъв статут. Така, трябва, трябва, трябва да видим е, дали не може да се намали цената и разходите на някои е, законодателни, задължителни действия или е, създаването на, ед, на единно гише. Единното гише е нещо много важно за малките и средни предприятия. Да има единно гише в дад, за дадена страна или за даден регион, е, и просто там да се свърши всичко, а не малките и средни предприятия да трябва да обиколят 10 администрации, за да получат необходимите документи. Благодаря ви. Следващия е, е Антонио де Кампос. Гос... Благодаря, господин председател. <clears throat> Ние не се съмняваме в, в вашите възможности и вашата воля да посетите държавите членки и регионите. Спомняме си е, посещението ви в, сред една бедна общност на Азорските острови с голямо удоволствие. <clears throat> Но е, ние не смятаме, че директивата за услугите е добър пример за вътрешния пазар. Вие е, говорихте за споделени отговорности и правомощия между редица комисари, но до каква степен сте готов да се обръщате към парламента, за да избегнете разминавания и фрагментация в комисията по отношение на директиви като тази за квалификациите е, и как ще реагирате спрямо държавите членки? Натиск ли ще оказвате? Ще искате е, оценки? Каква ще бъде практиката? Госпожо Корейра да Кампус, не съм забравил посещението си на Асорските острови и искам да припомня, че тогава ставаше въпрос за крайно периферните региони. Е много важно да се покаже, че Европа присъства насякъде и да се запази биоразнообразието. То продължавам да държа на този мой ангажимент към крайно периферните региони райони. Вижте какво колегията на комисарите е нещо доста различно от едно правителство. Има 1600 законодателни текста, свързани с, с вътрешния пазар, които комисарите трябва да прилагат като колегия. Всеки комисар си има екип, кабинет и аз ще бъда много внимателен, много бдителен. Ще наблюдавам вътрешния пазар, разбира се, редом и с другите колеги. Вие споменахте двете услуги, директивата за услугите и тази за професионалните квалификации. Директивата за услугите беше гласувана от парламента, нали? Казвате, че тя противоречи на вътрешния пазар. Ако не я прилагаме или ако прилагаме зле, но ако я прилагаме правилно, имаме всякакви гаранции за обществените услуги. Тя, тя е положителна. Важното е да се прилага. И именно за това ще положа лично много големи усилия, ще вложа и енергия, за да убеда държавите, членки и регионите да прилагат правилно тази директива. Ще правя и оценки. Много съм от... отворен към тази идея. Казах ви, ще направя една снимка във всяка една държава членка. И последният оратор от името на Зелените, господин Кампен. Благодаря. Добър вечер, господин Барние. Говорихте за борбата срещу социалния дъмпинг. Искам да ви помоля да уточните вашите намерения в тази област бихте ли си ангажирали пред нас да не въвеждате принципа на страната на происхода, ако той се окаже вреден за работещите? Ако в рамките на комисарската колегия трябва да се предложи директива за коментированите работници, какво ще правите тогава? Нека да не забравим, че тази директива беше критикувана. Идеята за тази директива беше критикувана от синдикатите. И в случаи като Лавал и Викинг, ще се доверите ли на Европейският съд и техният, тяхното правосъдие или мислите да създадете други законодателни актове? Да. Отворен съм, готов съм да отговарям на въпроси и също така да направя обективна оценка на текстовете, които се прилагат. Ако става въпрос за текстовете свързани с командированите работници, няма да отварям отново старият дебат за страната на происхода. Имам особено мъчителни спомени по този дебат. Още от самото начало съм информиран, а, че въпросът е деликатен и съответно меря всяка своя дума тук. Едно нещо, което ще кажа е, че не искам да имаме а, една регресия в социален а, план. Особено, що се отнася до малките и средни предприятия. А що се отнася до а, съда, техните решения не са просто така нищо. Така че трябва да ги вземем предвид. Well, thank you very much indeed. Благодаря много, господин комисар, за много подробното подробните обяснения, отговори на въпросите. Сега бих искал да помоля господин Барни, ако иска да направи едно кратко заключително изказване. Ако искате, господин комисар, кандидат Кависар. Е, ще се радваме да чуем вашите заключителни бележки. Господин председател, аз не смятам да, да отнемам повече време, защото вече сме малко закъсняли. Ще трябва да минеме към втората част, но както казах, аз много а, така премерих думите, които казах, премислил съм ги. И искам да кажа, че хората, мъжете, жените ще бъдат в сърцето на европейския проект, в центъра на европейския единен пазар. И включително и пазара на финансови услуги трябва да бъде в интерес на хората, а не обратното – така че ще работя за това, заедно с парламента, където има много идеи, много експертиза, различни мнения и виждания, така че ако ме одобрите, ще се върна тук във вашата комисия, където прекарах няколко много конструктивни и интересни месеца. А, така че не мога да кажа, че носталгия. В политиката няма носталгия, но просто ще имам много добри спомени и ще идам отново с удоволствие при вас. Now, uh, Благодаря ви много. Сега давам думата, uh, давам, предавам председателството на госпожа Болс. Okay, everybody, um, I'll, I'll... И така. Моля, бъдете тихи. Ако напускате залата, направете го тихо, защото и без друго вече закъсняваме с предвидения ни график. И сега все пак ще преминем към нашите въпроси. Не ни остава кой знае колко време. Така че ще направя всичко възможно да се придържам към отпуснатото време. Ще бъда много стрикна. И така, господин Бърние, добре дошли в комисията ИМКО. Моля, тихо. Сега аз говоря. Господин Барние, добре дошли. Вие говорихте за тази умора от общия пазар. С а, сигурност а, смея да твърдя, че няма такова явление в финансовите пазари. Поне в настоящия момент. А, знаете какви бяха обещанията на Г20, клаузите за промени. Имаше над 50 а, законодателни елемента, които скоро ще се появят в тази област. И още повече, че в момента се провеждат. А, преговори по процедурата по комитология. Та, искам да а, се спра на три основни точки и се надявам, че ще я отговорите позитивно. Първо, а, финансовата криза. Трите комисаря, които се отговарят за економическите и а, а, е, финансови дела, конкурентоспособността, е финансови пазари и вътрешен пазар трябва да се сътрудничат. Нали? Е, економическата комисия се занимава с всички тези въпроси и съответно трябва да предвиди как ще се съчетаят вашите политики. Бихте ли се ангажирали да участвате в тези преговори и съответно да ни представите заключенията? Второ, във вашите писмени отговори казахте, че правите оценка на въздействието на всичко, което предлагате във вашите правомощия, вашия мандат. Можете ли също така да се ангажирате, че ще направите един а, общ доклад за всички евентуални аспекти на въздействието? И трето, също така, интересувам се от нещо друго, което сте споменали в писмените си отговори, а именно новата рамка за сътрудничество с е, европейските депутати. Това означава повече интерактивност. Но как ще се справим с а, е, законодателството, като се има предвид също така и ограничения график, който ни налагат Г20? Предлагате ли парламента да участва повече при изготвянето на законодателните текстове и по-голямо сътрудничество с експертите на държавите членки. Това са моите препоръки, така да се каже, по които ви моля да помислите. Ще ви ги представя в писмен вид, така че да можете да ги разгледате и да помислите и да му отговорите до края. А сега имате 5 минути за въвеждащи бележки. И аз, нека да ви кажа, че аз контролирам времето тук, така че много добре мога да ви изключа микрофона, ако пресрочите. Благодаря. благодаря. Тук ще го казахте съвсем ясно, че няма да има консолидиран европейски пазар без финансови услуги. Но нека. Ние в момента преминаваме през най- тежката криза от 29-та година насам, без бързата и ефективна интервенция на публичните власти и най-вече на Европейския съюз и Европейската централна банка, щяхме да бъдем свидетели на фалита на много банки а, и на една много по-голяма депресия. Тази криза има много тежки економически и социални последици в Европа и тя е е всъщност една, към една криза, към която се добавят други кризи. Кризата на изхранването и екологичната криза. Но Знам, че вие създадахте един специален комитет, който да реши проблемите, проистичащи от тази криза. Госпожа председател, както беше казано в комуникето от Питсбърг, трябва да, да, да, да обърнеме страницата на тази ера на безотговорност. Ние трябва да поемеме своята отговорност, защото тази криза е прекалено сериозна. Нека не се правиме на реформатори. Нека бъдем реформатори. Нито един пазар, нито един финансов оператор, нито един продукт, нито една територия не трябва да се опитат да се изплъзнат от регламента или от надзора. Е, госпожа Меркел го заяви преди няколко месеца ние ще трябва да приложим на практика препоръките на Г20 и е, Европа участва в, този общ, в това общо усилие, което мобилизира на практика целия свят. Ние трябва да бъдем лидерите, но очакваме същата решителност от нашите партньори. Отвъд е, решенията на Г20. Аз няма да, си, да спеста нито време, нито енергия за е, провеждане на двустранни, ефективни разговори и диалози с нашите партньори pour que l'Europe soit la première région du monde à... Дами и господа, ние трябва да направим всичко възможно Европа да бъде един от е, е, основния регион, който да измъкне е, да се измъкне от кризата. Искам да отдам знач... заслуженото на забележителния екип на Жарго Ларозиер, Ларозиер и ще продължа да работя по неговия труд заедно с колегата Оли Рен. Ще работя също за стабилността на банките, качеството и равнището на техния капитал. Ще предприема инициативи под вторичните продукти и създаването на компенсационни камери смятам да преразгледам дъл... в дълбочина директивата за злоупотреба на, на пазара. Няма да избягвам трудните теми, например санкциите и, и откритите продажби. Това са области, в които Европа не може да закъснява. Директивата Платежоспособност 2, която преразглежда счетоводните и пруденциалните стандарти, бъдещето на пенсието, има много проблеми за решаване. Смятам, че ще използваме средствата на доброто регламентиране. Нашата економика е, трайно се нуждае от пазари. За Европа е шанс да има една ефикасна финансова и индустрия, да подпомага големите предприятия в е, банковия сектор, в сектора на застраховането и инвестициите. Ние, нашата, нашия континент с всичките си козове трябва, ще има предимства, ако има интелигентни финансови институции, които поощряват стабилността и иновациите. <clears throat> Освен това, смятам, че економиката може може да функционира само с здрави финансови пазари, които са в служба на економиката, не обратното. Това е едно от условията гражданите отново да се сближат с вътрешния пазар. Всички тези проблеми изискват амбициозен, координиран и волеви отговор. Ние трябва всички заедно да се опитаме европейската финансова индустрия да стане по-прозрачна и по-добре контролирана. Предполагам, по-добре интегриран пазар на финансови услуги, който се подчинява на ефикасни правила – и е, ви предлагам да е, почнем заедно размисъл по всички важни теми, и е, заеми, е, по-добър достъп на средните и малки предприятия до финансовия пазар. Иначе няма да излезем от тази криза. Трябва да извлечем всички полуки и за бъдещето ние трябва да а, градим, да изградим една рамка и да предвидим средства за предвиждане и управление на кризите, които не могат да бъдат избегнати за жалост. И освен да влага средства в излизане от криза, Европа може да вложи средства да изгради една ефикасна економика, в средства в борбата за срещу промените на климата, за мир в света, за, един стабилен и сигурен свят. Благодаря ви. А, при всички случаи това ще се отнеме от вашето време за отговори. Сега от името на групите Жан-Пол Газес от името на НП започва. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, господин кандидат е, комисар, аз съм координатор на ЕНП и затова имам честа и удоволствието да задам първия въпрос. Първо искам да ви пожелая добре дошъл в нашите комисии и в, в списъка, който изброихте, тук казахте, че ние покриваме тези различни области, защ... защото още преди кризата да избухне, ние казахме на комисията, че трябва да се вземат мерки. Не бяхме чути и комисията реагира много късно, но господин комисар, радвам се, че проявявате решителност по различните теми, които ни интересуват и по какъв начин искате да намерите решение на, по темите, които са в нашите правомощия. Благодаря, благодаря ви за вашите мили думи. Ще работим заедно. Комисията а, има нужда от онази добавена стойност, която предоставя парламента включително и различните текстове, включително и доклада, чието е, автор сте вие за надзора. Казах, че е, комисията е свършила известни неща, но аз ще, е, ще работя с вас, с е, комисията по економически въпроси, с вашата експертиза, която почива на опит, защото вие сте хора, които сте същевременно представители на бизнес средите, работили сте в банковите сектори, така че знаете за какво говорите разбира се и в е, генералната дирекция на господин Ландквист има много добри професионалисти, така че аз ще стъпа и, на, е, и ще почерпа опит от, вашата, е, от вашия професионализъм. професионализъм. както каза Шаран Бол, ще, ще, ще се възползвам от това, от качествената работа, от качествените идеи и е, ще, ще работя с, с вас и ще споделям с вас и проблемите и работата, която трябва да свърша в е, съвета. Това е дух, това ще бъде духа, който е, ще бъде в основата на нашата работа. Да, в крайна сметка става дума за един огромен законодателен пакет, който ще трябва да разгледаме и знаете, че аз съм привърженик на така на една цялостна оценка на този пакет. Господин кандидат комисар, вие споменахте финансовата необходимост, економическата необходимост, която поражда нуждата от финансови сервис, е, услуги. Но кажете няколко думи за спекулацията с суровини. Според мен това е един важен проблем. Е, на какво почива спекулацията от през тези 2-3 години спекулацията с, а, е, а, е, суровини. Не говоря за, енер, за енергия и енергетика, но, а, но по-скоро за, за а, а, така спекулация с храни. Нека не забравяме, че 1 милиард хора умират от глад. Те са те са недохранени, гладни. Неодавна видях едно предаване по телевизията, където жени в Хаити, в Поропранс, даваха, даваха на децата си кю, кю, кюфтенца от као, поръсен с малко зехтин. Това не е, не е приемливо, не можем да приемеме такива неща. Так, сега, това е, спекулацията е свързана с деривати на основата на спекулация с, с суровини, така че трябва да има прозрачност, контрол, надзор, за да можем да се бориме против тези спекулативни тенденции. Господин Пулман от името на е, Im Namen der Sozialisten und Demokraten im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Да, благодаря. Добре дошли и тук за това изслушване, господин Барние, от името на социалисти и демократите. Казвате ни, че Европа трябва да бъде движещата сила и че не става въпрос само да, за поправяне на грешките, но също така и за предварителна действие и също така преориентация. А, това звучи много хубаво. А, нямаме никакви морални задръжки, така да се каже, в това отношение, но Имате ли възможността заедно с нас да направите това реалност? защото в момента има страшно много дисбаланс в финансовата система и краткосрочните спекулации са царете. Какво ще направите за следващите 5 години, за да избегнете бъдещите кризи и да осигурите дългосрочно преориентиране на финансовите пазари и то за реалната економика? Господин Буман, първо, не се съмнявайте, ще имам нужната воля за действие. Както ви казах вече, премервам си всяка дума, когато се ангажирам. Защото аз няма да действам сам. Разбира се, председателя на комисията Барозо ще бъде също така този, който ще действа. Разбира се, и колегите с които ще си сътрудничим. Трябва да си извлечем всички полуки. И е, първата от тях е, че трябва да разбираме, за да можем да действаме. Трябва да действаме в точния момент с ефективни средства за контрол, с нужната координация и големите проекти, от които можем да си извлечем полуките – трябва да бъдат взети предвид. И само чрез средствата, с които разполагаме, можем да предвидим бъдещата ни стратегия. В момента имаме над 600 милиарда долара, които а, са, са в пазара в дериватни продукти. Трябва да видим как ще контролираме този поток? Как ще успеем постепенно да овладеем а, тези продукти с а, много волонтаристка политика в Европа? Така както и казах преди малко, това може да бъде постигнато. Ние имаме нужда от а, качествен контрол на финансовите пазари. Или така както казваме на английски, pertinent regulations, т.е. една истинска регулация. Само така тази индустрия ще бъде успешна и ще има своите качествени последици за останалите региони в света. Говорихме преди малко и за превенциите на бъдещи кризи по този начин. Благодаря, господин Барни. Допълнителен въпрос, ако позволите ще има ли някакво предложение за дериватните продукти, което няма да има изключение? Ще има ли директива за а, собствените капитали, така наречената директива 4? И също така ще имаме ли също някаква директива за цикличностите, така както беше предвидено в Испания? И ще има ли някакви такси върху финансовите операции и транзакции и е, тези, които предизвикаха кризата, ще ни помогнат ли а, сега да излезем от финансовата криза, в която ни набутаха? Защото не може финансовите пазари да продължат да функционират така, се едно, че нищо не се е случило. Моят отговор, господин Буман, е да. Искам да поздравя работата на госпожа Макарти тук. Ще има една директива, продължение на тази, която се казва ERD3. Това ще бъде директивата 4 за, финал, за регулацията. И разбира се, имам нужда от допълнителни данни. Не мога да обхвана цялата техническа информация, Определено трябват повече месеци, но ще го направя. Ще видим как ще се управляват собствените средства, ще видим какво ще стане с рисковете в ликвидността. Това, което се случи в Испания с динамичната ликвидност и с антицикличността. И ще продължа също така с въвеждането на тъй наречената leverage ratio. И Особено като се предвид, е, че трябва да постигнем някаква съгласуваност по общоевропейските норми. Благодаря. А сега от името на Алде, госпожа Голад. Господин комисар, кандидат комисар, <clears throat> нямаме никакви причини да се съмняваме в вашия ангажимент. Вие го доказахте, но бих искала да задам един принципен въпрос. Самия вие споменахте, че държавите имат желание да си се свиват национални рамки е, едно поведение, което може да попречи на волята ви за реформа по отношение на финансовия надзор. <clears throat> Вашето а, номиниране предизвика възражения в Великобритания по повод вашата националност. Възражения, които са доста далеч от е, европейския дух. Е, триумфализма на френския президент също не отговаряше много на този общностен дух. <clears throat> назначаването на един генерален е, директор, чието качества не успорваме, но който беше избран по паспорт, е, също допринесе. И затова е, задавам моя въпрос, който има значение. Как се избират хората по националност, по паспорт? Можете ли да устоявате на френските власти, на натиска на Лондон? Е, и да накарате да наделее интереса на Европейския съюз, защото целият свят обърнал очи към Европа, чака нейната реакция и затова ние трябва да сме силни, единни и да работим за общия европейски интерес. Благодаря ви. Да, на първо място ще ви кажа да, наистина целият свят обърнал очи към Европа и чака реакцията. И ние трябва да дадем трайни предимства на финансовата ни индустрия и да измислим едни интелигентни правила за регулиране. Когато бях посочен за комисар, аз четах всичко, което се писа, но от няколко години съм придобила едно планинско спокойствие, спокойствие, което подобява британската флегматичност доста близичко. Не съм напълно стиг, постигнал английските качества, но по-сериозно казано, не, ще се закълня, ако искате, пред. Е, знаете, че ще се закълна пред съда. Аз вече съм се заклевал. Може да проверите, че през 5 години съм спазвал стриктно тази клетва и съм защищавал общия европейски интерес. Това е въпрос на чест за комисарите. Да, и защищаваме колегиално общи европейски интерес и текстовете ни го повеляват. Това е още по-важно, когато става въпрос за тази остра финансова криза, така че не дайте да се безпокоите, госпожо Гулърд. Ще се заобиколя с качествени с качествен екип, господин Куис, господин Райс. Те имат заслуги, качества и ще направя всичко възможно тези качества да им бъдат признати, както и британския ген генерален директор, който предложих, той не идва като англичанин, той идва като европеец. Когато аз много добре ще се, чу, се чувствам, когато имам британски генерален директор, защото всичко това са европейци. Ние всичките, нали, то ще положи клетва да защищава общия европейски интерес. Не се съмнявайте, няма да получавам заповеди от Париж и Лондон. Уверявам ви. Благодаря. Е, още нямате флегматичността, но вече имате хумора на англичаните. По отношение на проекта за финансов надзор, който се обсъжда, който от Екофин през декември имаше декларация на четири политически групи в нашата комисия, смятате ли да защищавате интегрираната общност на гледна точка и решенията, които се прилагат само към вътрешния пазар, дори ако това не харесва на някой. И аз тук трябва да напредна малко. Не знам дали съм видял всичко. Да, това е добър пример за добавената стойност, която внася парламента съвета стигна до съгласие, до споразумение през декември и това е положителна стъпка. Защото не може да се осъществи финансов назор на европейско равнище в против волята на държавите. Трябваше е, да се положат много усилия и да, време, за да бъдат убедени колегите. И да се отчитят е, особеностите на всеки. И аз а, няма да продължа да се връщаме към първоначален текст на комисията. Разбира се, сега сме по-напред. Благодаря ви много, господин Кавел, от името на зелените. <clears throat> Господин Барние, добър ден. Аз преди това изслушване изчетах, И се слушах част от изслушването на господин Макриви, вашия предшественик. Тона не е същия. Но съм така очуден, когато вие спом... изреждате целия списък директиви, е, споменахте РД4, който всъщност, която всъщност е една а, едно разширяване на 22, и фин всичките тези проекти, които вече са влезли в дневния ред на комисията. Дали тази промяна в тона ще е, се е, ще бъде последвана от една промяна в дневния ред, е, в графика спрямо този на вашия предшественик. Имаше, вие не отговорихте и на альтернативата ще има ли такса на сделките, въпроса за контрола на, на финансовите служби и така нататък от контрола. Вие не, не отговорихте на няколко от тези въпроси. Господин Кофин, трябва да се работи сериозно по сериозни въпроси. Моята пътна карта е ясна и проста става дума за препоръките на Г20. Става дума за е, така идеите на господин Баросо на основата на проекта на доклада Ла Розиер. Е, не трябва да се изчервяваме, не трябва да се срамуваме от огромната законодателна работа, която се извършва в момента – е, да, трябва да, да работиме все повече, да има все повече, но и все по-добри текстове. Така че, е, е, вие споменахте директивата CRD4, да, тя е, е продължение на 22, но това е един от отворен текст, който може да бъде попълне, допълнен. Е, ще работим и с другите комисари, за да му дадем повече съдържание. Е, включително и е, регламентите свързани с рейтинговите агенции. Знаеме каква роля играят те по време на криза. Аз е, споменах и госпожа е, Маккарти, надзора, финансовия надзор. Работиме по това, не сме постигнали още е, окончателни резултати. Е, дериватите, е, органите или е, службите, органите за компенсиране. Това са едни стратегически е, отрасли, насоки, в които работиме. Е, пенсиите, както споменах, е, продажбите на червено, е, това са все много важни е, теми, но аз имам нужда от време, господин Кофин. Аз имам е, нужда от няколко седмици да се запозная с нещата, да отида в Франк, Франкфурт, в Мадрид, в Лондон, но ми е трябва малко време защото за да мога просто да сглоба този дневен ред, то, да, да, да, да направя тази програма за излизане от кризата какво а, е, мислите за Dart Pulse? Това, това е а, е продукта, който а, е, е покрит от директива, създадена от вашия предшественик. Сега, а, моята роля не е да, да оценявам. А, а, това са така наречените альтернативни банкови платформи, които се е, стават все по-многобройни в е, различните банки, ще направим оценка. Но тъй като и тъй, и тъй този текст ще бъде преразгледан, е, ще помислиме по какъв начин можем да контролираме тези механизми. Но трябва да знаем, че в момента 85 до, до 90 процента от дериватите е, не са обект на контрол, не са е, включени в е, е, списъците, така че трябва тази тенденция трябва е, да се обърне и нещата трябва да тръгнат е, по, в съвсем друга посока. Постепенно трябва да се намали. Сега Кейн Свинбърн. Благодаря, госпожо председател. Аз като първия британски координатор, който говори тази вечер, тук няма да задълбочавам повече в национални особености. А нека да преминем към по-технически въпроси, като си имам предвид за бившият ви опит а, и като комисар и като министр и като депутат от тук, бихме ли могли да разчитаме на вашето сътрудничество, когато предлагате европейската архитектура за наблюдение на финансовите пазари? какво ще кажете за сътрудничеството между трите органа на надзора и кой ще има лидерската роля там? И кой от тези трима председателя и трима а, ръководителя на, на трите надзорни органа всъщност ще бъде отговорен и а, ще дава отчети тук. Благодаря. Госпожо Свинбърн. И вие, като госпожа Голар, говорите за този голям проблем, това огромно досие за наблюдението, нещо, което беше разработено от групата Ларосиер. Това е досие, което трябва да се базира а, на националните а, наблюдателни органи. Това е важно досие. И а, мисля, че най-прагматичният, най-прагматичното решение е да се базира наистина на националните супервайзерни или контролни органи. Защото точно тези национални органи са най-близо до реалността на предприятията в отделните страни. И после имаме три органа на европейско ниво, които, ще бъдат, които също ще осъществяват контрол. ще се изгради нова структура с трите органа те вече съществуваха и ще има един общ смесен комитет между тях, който ще се занимава с вертикалните въпроси между тези три органа. И така ще се координира наблюдението. Ще има и друг смесен комитет, който ще трябва да осигурява същинското сътрудничество между трите агенции. Питате ме какво ще става, ако трите агенции не могат да се споразумеят. Ами, нека да дадем ограничителни а, правни а, правомощия на тези три агенции и да ги наблюдаваме отблизо и да видим какво ще стане те ще започнат евентуално да регулират разликите между националните органи. И след 3 години ще направим оценка на тяхната дейност, но със сигурност трябва да си дадем 2-3 години, за да видим как ще проработи нашия прагматичен подход. Благодаря. И реплика тук в тази комисия има много хора, които биха предпочели е един единствен наблюдателен орган на европейско ниво. Мислите ли, че това ще бъде по-добре? Мисля, че а, така ще се намалят проблемите с отчетността. Не знам дали искате да кажете да обединим тези три органа в един и да работим и да ги обединява всички сектори, или просто да има един орган, който да наблюдава националните органи. Има различна организация. Знаете, в някои страни има един такъв единствен орган за контрол. Не говоря за Съединените щати, но в някои други страни има много такива, в зависимост от броя на щатите. Ам, мисля, че а, е, качеството на контрола не зависи от броя и от избора на агенцията или органа, а зависи най-вече от качеството на неговата работа. Е, мисля, че трябва е, в случая просто да внимаваме за добра координация на агенциите или органите и да видим как трите въпросни органа ще се съгласуват. Разбира се, и ако съвета е съгласен да а, пробва този период за 3 години. Благодаря. А сега от Обединената левица господин Шантис. Кирие Барние, с καλωσορίζω και εγώ στη Благодаря, господин председател. Господин Барние, Приветствам ви на това изслушване. Искам да ви кажа, че до сега наистина оценявам усилията ви да отговаряте много конкретно на конкретните ни въпроси. И именно за това искам да а, споделите какво мислите за приватизациите. И по въпроса за услугите от обществен интерес. В това отношение има ли някакви разпоредби, които да предвиждат приватизиране на телекомуникациите в Гърция, например? или при тази приватизация не са спазени правилата с обществените поръчки, има нарушения и какво ми мерки могат да се вземат в този конкретен случай. Господин Шунтис, комисията трябва да зачита субсидиарността, суф, суверенитета и правомощията на националните държави. Заедно сме изработили тези правила и не мога сега да ви осигуря, да ви уверя, че комисията ще поощрява или прече на приватизацията, извършена от левите или десни правителства в различните държави членки, които си имат изключителни правомощия в тази област. Знам, че ви визирате конкретен случай във вашата страна, приватизирането на част от телекомуникационната компания. Чух за това. Знам, че във вашата страна имаше много голямо отражение, много се говореше за това. Аз лично много внимавам за финансирането на пенсиите, за харченето на обществените пари и финансирането на мисиите от обществен интерес, но не мога да се произнеса по конкретния случай, тъй като трябва да направя по-задълбочен анализ. Но от самото начало, още на изслушването пред комисията ИМКО, изрази желанието си да гарантирам правилното прилагане на европейското право и ви гарантирам, че през следващите години ще правя всичко възможно да защита спестяванията на дребните спестовници. Искам да улеснят достъпа им до спестовност. Има толкова много теми, които трябва да, по които трябва да започнем да работим. Говорих за банковата а, карта, ипотечните кредити, а, финансовото приобщаване или при достъпа до финансови услуги, а, които все проблеми, които засягат най-скромните е, спестяващи. Господин Барне, Допълнителният ми въпрос е, е свързан с един случай, е, с този случай, в който правата на няколко десетки хиляди хора бяха погазени. Те инвестираха част от доходите си в това, в гръцката фирма ОТЕ, телекомуникационната компания и въпросът беше дали ще вземете мерки е, европейското законодателство да се спазва, защото тук в този случай то не беше спазено. След като мислим, че това е добро законодателство, то трябва да се спазва. Законът, прият от предишното правителство в Гърция, беше отменен от сегашното. Е, ще гарантирате ли е, прилагането на европейското право. Е, моля ви да е, приемете моя от, отговор, че по конкретен случай за приватизация в даден сектор не е коректно да ви отговоря, защото не разполагам с елементи, аз, ако бъда назначен за комисар, разбира се, ще натоваря екипа ми да проучи. Разбира се, иначе, общо казано, ще бдя за спазването на европейското право, за прилагането. Ще проверим това с гръцкото правителство. Но в момента не мога да ви отговоря друго. Случай е конкретен и се е, изисква задълбочен анализ. И именно защото ви зачитам като депутат, е, ви отговарям така, но ако бъда е, назначен като комисар, ви гарантирам, че внимателно ще проуча този случай. Uh, Благодаря ви много. Сега господин Блум. Добър ден, господин Дърние. Аз говоря от името на финансовите служби на Лондон в понеделник. Господин Рен каза, че просто не знаеш, че просто не е разбрал откъде е дошъл финансовата а, криза. Бе, това доста ме разочарова и ме очуди, че един комисар, кандидат-комисар да вземе този пост не може да, да знае от а, как. Така че можете ли вие да ми обясните когато го а, говорите за а, дери, деривати. Как, а, как се развиват нещата? Все пак 40% от брутния вътрешен продукт на Великобритания идва от финансовите услуги, които се извършват в Ситито в Лондон. Как искате да се променят тези неща и как ще ги контролират? No, be, be, Господин Блум, вие, все, вие не, не зададахте въпрос, вие направихте едно така изказване. Знам, знам какво представлява лондонското Сити. Не знам дали добре разбрах, но вие казвате, че говорите от името на финансовите служби. Поне в превода това слушах. Аз, вие имате предвид вашите избиратели ли? Parmi lesquels il y a probablement un grand nombre de, de cadres de е, вероятно, че за вашите, вашите избиратели има е, много хора, които работят в Ситито, <laughs> които са е, брокери. Е, разбира се, Знам какво представлява финансовата индустрия за град като Лондон, за Ситито, за, за, включително за цяла Европа. Става дума за милиони работни места. А, фина... Да, знаеме, че, че тези услуги до голяма степен финансират някои неща. Има семейства, които живеят от това. Разбира се. Е, верно е, че в е, британската економика финансовите услуги представляват доста голям процент. А така че аз разбира се, не, не, не искам да ви налагам щастието, въпреки е, вашето нежелание, но, е, не, не, но казвам, че е, не, не знам дали имаме нужда точно от е, британската финансова индустрия е, да да, да работи по начина по който работи, защото в края, в крайна сметка, вие се обърнахте е, също към, да, към държавата, към а, за данокоплатците, които трябваше в крайна сметка да платят е, и да дадат средства, за да се излезе от една криза, която е, просто избухнала поради спекулация или поради е, недостатъчен надзор. Става дума за 600 хиляди милиарда, които се разхождат по целия свят и които по някакъв начин трябва да бъдат контролирани. Така че, господин Блум, имаме нужда от регламент. Е, просто така, изкушавам се да ви цитирам Адам Смит че пазара не може да функционира без правила и без известна етика. Това каза е, Адам Смит. И това е и мое дълбоко убеждение. Making, Barney, I... Господин, благодаря ви, господин. Аз, е, в, при всички случаи, аз е, по, някакъв, по някакъв начин пред, а, представям финансовите служби на Лондонското Сити и без Лондонското Сити Великобритания ще да бъде в банкрут. Не, не трябва обаче да... Аз не казвам, че не трябва да има правила и регулация, не трябва да има неправилна регулация. Аз е, в крайна сметка имам чувство, че ние никаква полука не извадихме от тази криза, защото искаме да налагаме същия вид регулация. Е, в други, други краища на света нещата са много по-добри, като в Австралия, например, защото техните регулации са съвсем други. Защото в крайна сметка този вид регулация доведе до тази ужасна криза. Monsieur Blum, il n'y a, a pas besoin de... Господин Блум, нека не ходиме до Австралия да, за примери. Австралия е далече. Тази криза в крайна сметка не сме я измислили. Няма да се правиме на реформатори, а трябва да реформираме. Защото кризата не се, не, не, не се прави, че е, закрива стотици хиляди работни места в реалната економика. Така че, е, ма, замислете се малко по това, което каза господин Блум. В крайна сметка, фин, финансовата ев, е, европейска промишленост, индустрия, включително и британската, трябва да бъде регулирана по интелигентен е, начин, е, за, да, за да можем да имаме едно, наистина едно устойчиво развитие. Е, тук се казва е, тук комисара казва, е, е ваш бивш комисар, който много добре познава Ситито, казва, Ситито не извлече полуки от кризата. Така че имаме криза и трябва да намерим изход от тази криза. Сега, е, господин Мартин за независимите. Okay. Herr noch, Kollege е, Barnier, zum Glück sitzt mit благодаря, госпожо председател. Господин е все още ни е колега. Вие определено сте тук с голяма тежест и сте проевропейски настроен. Аз обаче съм критичен към много от областите а, в европейското законодателство, и а, съм щастлив да ви видя тук а, за кандидатствате за този пост. Мисля, че много случаи регламентацията беше в основата на катастрофата. Надявам се, че няма да се оставите да ви се дават заповеди, а ще а, все пак ще кажете, че има нужда от правила в економиката за всяко всеки тип економика. Но въпросът е, можете ли да а, превърнете този принцип, който беше представен от канцлера Меркел, във ваш принцип? J'ai moi-même pris l'initiative de citer euh, euh, la chancelière euh, fédérale allemande. Аз лично посетих канцлер Меркел. Бяхме министри на околната среда по едно и също време, през 1994-1995. Тя е в Германия, аз в Франция, разбира се. И слушал съм е много внимателно а, така както също така съм слушал и съм наблюдавал действията на президента Саркози, на Гордън Браун и на други държавни глави, които участват в Г-20. Разбира се, господин Мартин. И нито една територия, нито един продукт, нито един пазар не трябва да остане извън а, качествена регулация и качествен контрол. Така каза госпожа Меркел а, в едно заседанието на Г20. И аз повтарям, интелигентен надзор и а, така както също така го каза и Шарм с нашата председателка тук. И не трябва да се губи време. А, господин Булман зададе въпрос, който може, на който може да отговоря и а, малко повече в детайли относно предвиждането на бъдещите кризи. Няма да мога да вляза сега също в детайли, защото и сега се вижда, че отново има спекулативни балони. Мисля, че трябва да се работи за предвиждания на кризите в с банките и с други. Трябва да започнем още от сега, защото какво ще стане, ако пак възникне криза? Разбира се, това засяга пряко и бюджетната, бюджетния суверенитет на държавите членки, но със сигурност ще работи и по този въпрос. Благодаря. Съжалявам, че не съм бил тук, когато сте го казали, но имаме предложение за директива на от комисията. Някои казват, че тази директива не е особено добра. Други се опитват да изпразнят директивата от смисъла и мислите ли, че има вероятност чрез измененията, които са изготвени и които някъде са по натиск на, на лобистите, докладът ГОЗЕС, да, а, всъщност да доведе до негативни последствия а, спрямо вашите първоначални. И как мислите да се борите с а, това? И как тези атаки, какво, как ще отговорите на тези атаки, идващи от съвета, които се опитват да изпразнят директивата от смисъла й? Госпожи Индин Мартин. Директивата наистина се обсъжда, но също така има и текст за контрола, който трябва да бъде подобрен, също така и за а, спекулативните фондове, така наречените хедж който също трябва да бъде разгледан. Това са важни точки, свързани с прозрачността и с регулацията. Това са много конкретни проекти. Тук се говореше също така и за ефекта на лоста. Мисля, че сме отговорни, както тук присъстващите парламентаристи, така и докладчиците, да изслушаме всички. Аз лично ще изслушам. И ще а, се надявам да внеса подобрени, било то по а, различните спекулативни фондове и други. А сега преминаваме към въпросите от други членове. Моля ви, а, ще скаси малко времето. Първи въпрос за господин Ланген. Благодаря. За разлика от много британски колеги, вие сте опитен политик и убеден европеец. Ние видяхме, че всъщност вашия предшественик, господин Макриви, не оставя много добро наследство. Той тези пет години отказваше да предприеме каквото и да било, за да промени положението. Ние се надяваме, че ще изпълните всички ваши заявки за въвеждането на по-строги правила и ние ще бъдем на ваша страна. Искам да се върна към дериватите, производните продукти, които са 11 пъти повече, отколкото е, по социалния продукт на 6,8 милиарда хора. Е, ни, много често се приватизират, е, се, се търсят краткосрочни печалби благодарение на тези производни продукти. Освен това, участието на съответния отрасъл, дела му в разходите и приемането на гаранции. Какви предложения ще направите, за да се регламентират производните продукти на европейско равнище или ще чакате първо международно уреждане на този въпрос? Не мисля, че трябва да се чака международни правила. Макар, че въпросът, за който съм ви благодарен, господин Ланген, защото това е много сериозен въпрос, огромна част в световния обмен, който възлиза на 600 000 милиарда евро. Това всъщност в мандата на Г20 вече имаме пътен лист, който ни беше зададен от срещата на Г20. И аз ви Казах, че ще посветя достатъчно време, за да се срещна с нашите партньори, първо във Вашингтон, после в Китай, защото в момента с китайската економика се става доста интересни неща и смятам, че трябва да изградим нашите отношения. И не трябва да получаваме нашите партньори. Просто трябва да проучим какво става. Те всички, всички наши партньори са поели същия ангажимент. Знаем, че е, е, държавните правителствените ръководители поеха ангажименти и в Лондон, и в Питсбърг. Има е, теми или области, в които Съединените щати са по-напред от нас, господин Ланген. Другаде, пък ние сме по-напред. Въпросът с производните продукти е изключително важен. Ние ще го впишем в принципите на Г20. Всички територии, <coughs> пазари да се регулират интелигентно. Въвеждане на стандартизация за тези продукти и въвеждането на компенсационни камери, през които да минават такива, тези продукти. В Европа има, Европа има такива, но са много малко. Трябва да обърнем тенденцията. Както споменах и за финансовата индустрия. Да, ще направя законодателни предложения, господин Ланген, още е тази година, след като достатъчно добре проуча въпрос. Господин Бърние, но още нямам а, становище за участието на финансовия сектор в разходите за излизане от кризата. Вие казахте в началото, че горещо желаете моралните и етическите критерии да бъдат върнати в финансовия отрасъл. Аз съм на ваше мнение, защото а, свобода без участие в риска е, е доста е, опасно. Трябва финансистите да се и финансовия сектор да се приспособи и приближи към реалната економика. Не може е, е, финансовия трасъл да е, не се съобразява и да се налага на държавите. Смятате ли да приложите тези етични принципи? Е, Отговорът ми е категорично да. Както ви казах, първо ще изслушам всички, ще разговарям с всички. В самото начало ви помолих да ми окажете доверие, да се срещна с представителите на банковия и финансовия сектор, както и на застрахователното дело. Разбира се, ние подготвяме директивата РД 4, промените. Казах ви, че ще се занимая с стабилността, качеството и равнището на капитала. Има редица въпроси, по които да се вземат предпазни мерки, за да може да се предвижда, да сме дълновидни. Защото всичко после се отразява на гражданите, на дълнокоплаците. Ние сме длъжни към, към тях да направим тези усилия. Това ще направя още през първите седмици на моя мандат, ако ми го възложите. А, е- а сега Астрид Люлинг за НП. Астрид, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател, господин кандидат комисар. Бих искал да кажа нещо по повод казаното от госпожа Голяр. Аз мисля, че не трябва предварително да е, да осъждаме господин Берне, защото някой е направил е, декларация или някой нещо е казал. Мисля, че трябва да разглеждаме нещата по същество. Какви са принципите, на които ще стъпите, за да действате? Разбира се, че ще трябва да извлечем полуки от кризата, правим го в момента, защото тази е, криза породи нови международни регулационни органи и Европа, както винаги, иска да бъде пример. И някои смятат, че Европа трябва да бъде лидер при прераз, а, преструктурирането на световната финансова система. Но как ще реагирате, когато се окаже, че нашите партньори далеч не са толкова решителни, далеч не искат да бъдат реформатори и тогава е, европейските финансови пазари ще бъдат е, неконкурентоспособни спрямо пазарите на трети страни. Тогава просто е, може би ще трябва да се откажеме от известна мекушавост, такава каквато евро... европейците обикновенно обичат да показват, просто и за да се пребориме с онези 6 милиона загубени работни места. Е, госпожа Люлинг, аз не смятам, че има много мекошавост или доброта. Е, Европа трябва да бъде амбициозна, трябва да бъде амбициозна, да бъде лидер, да може да извлече полуките, за да може кризата, да, следващата криза, ако има такава, да не бъде нито толкова силна, нито толкова е, рязка. Така че трябва да се създадат е, е, органи за надзор, както и, правил, и правила за е, разпреде, разпределение на е, заплащанията. И, нека да не се страхуваме, че сме напред. В крайна сметка аз не мисля, че регулация и конкурентоспособност са неща, които се противопоставят. Аз Господин Блум каза колко е важна финансовата индустрия за Европа. Аз е, казвам, че тази индустрия трябва да си остане тук, на нашия континент, но континент, който стъпва на правила и който е извлекал полки, защото на практика не можем да си позволим един втори трус, такъв какъвто, е, с какъвто преживяхме. Така че трябва да има проследяемост на нещата госпожа Люлин, това е малко като, като хранително вкусовата промишленост, като виното, например. <laughs> Или други продукти. Трябва да бъдат качествени продукти. Трябва да знаем откъде, какъв е происхода на тези продукти. Когато ги консумираме, трябва да сме сигурни, така че трябва, трябва, трябва да има, е, да, да можем да, да проследиме сега. Нали, малко, малко е, прекалявам, но, но в крайна сметка става дума за, пак за продукти, така че е, далекоплатеца има право да бъде е, защитен и да бъде зачитан. Така че аз смятам, че Г20 наистина трябва да приложи препоръките, които сам си прие. Е, съжалявам, Астрид, е, ти ви, е, си изразходвахте двете минути при първия въпрос, така че нямате право на следващ въпрос. Сега давам думата на господин Карас. Още веднъж добре дошли, господин Барние. Точно така си представям комисар, с политически, който е и политически лидер, с решителност, с опит, способен да бъде строг и силен. Още веднъж парламентът се изрази против идеята на съвета. Съвета от своя страна беше против първоначалната идея на комисията. Какво мислите вие за, за интегрираната система за надзора и за Европейската централна банка? Мисля, че много държави членки поемат ангажименти и преди да, дори да има някакво европейско законодателство, те вече са си поели собствените ангажименти в дадена насока как ще сте сигурен, че Европейският парламент ще участва още от самото начало в дискусиите и преговорите на Г-20 и други подобни организации? Как ще осигурите това сътрудничество? Господин Карас, вие наистина сте свършили голяма работа по много важен текст, а именно директивата за личните фондове И а, особено по темата за общата рамка, която искаме да изградим и за надзора. Но относно надзора ние не сме стигнали до крайния резултат. Съветът се произнесе и предпочитам факта, че се е произнесъл върху а, споразумението, което е постигнал, но колкото да се произнесе, че няма никакво споразумение. Ние сме в рамките на един процес, който продължава. И, както казах и на госпожа Голар, аз не считам, че е казаното от настоящата комисия в първоначалното си предложение относно а, задължителните правомощия на надзорните органи е окончателно. А, тази глобална е, е, архитектура, която изграждаме, трябва всъщност да е ефективна и да се ползва с доверие. А що се отнася до прилагането на договорите от Базел и о, координацията с, Г20 а, и с отделните лидери и държавни глави, аз лично съм готов да се сътруднича с другите комисари, които ще се занимават с сходните теми и е след това да дам тук отчет пред парламента по темите, които ви засягат или ме засягат директно. А, мисля, че тук в тази комисия има една голяма експертиза и мнения, които са а, много важни и а, на които трябва да се опрем, както ние в комисията, така и съвета, за да можем наистина да съставим добра регламентация. Господин Карас няма допълнителен въпрос. В такъв случай минаваме към господин Скинер. Благодаря, господин кандидат комисар. Радвам се, че оценявате нуждата от конкурентоспособност и от безопасност на пазарите. Европа има един от най-големите финансови центрове в света злоноското лондонското сидие. Но ние трябва да имаме много строги регулаторни стандарти, за да се справим с трудностите, пред които сме изправени. Европа има един от големите добри стандарти и се опитва да служи за модел. Но вашата роля в международната част на този модел, можете ли да ни кажете малко повече как виждате евентуално да развиете еквиваленти на нашия модел и на нашите инструменти за регулираните пазари? И съответно как а, нашите партньори ще приемат подобни законодателни мерки. И мислите ли, че това евентуално а, ще проработи и дали пък няма да намалим нашата конкурентоспособност, ако го направим? Господин Скинер, всички тук а, знаем, а, че вие сте е един от докладчиците по темата за застраховките на европейско ниво. И със сигурност познавате в детайли как са свързани нещата, най-вече в сектора за застраховките. Но, още веднъж, така както казах и преди малко, Днес имаме една световна криза, глобална криза, невиждана след кризата от 1929. Така че ние а, ще се опитаме да свършим нашата работа тук в Европа. Но а, ние трябва да водим един трансатлантически диалог, а заедно с а, този диалог и с, диалог с другите големи сили, като например Китай. Да не забравяме мощта на китайската економика. И а, тези наши партньори трябва да са с нас, за да напредваме заедно. А, още веднъж а, повтарям, този диалог а, е важен. Няма да мога да вляза в детайли и да говоря за всички а, точки а, на които, и всички етапи, на които ще се провежда този диалог. Но ако искаме да имаме ефективни правила, трябва да имаме обща референтна рамка. Например, Deutsche Bank – ако погледнете отчета с европейските а, отчетни норми или с американските отчетни норми, ще видите разлика. Една разлика между две, две към едно, примерно. Така че ние трябва да имаме една обща референтна рамка, за да имаме еднакви правила за всички. Такъв е случая с директивата за платежоспособност 2. И е, тези еквиваленции трябва да се базират на много стабилни мерки, за да се зачете качествено свършената работа тук. Съвсем набързо Надявам се, че ще играете много важна роля в Трансатлантически економически съвет. Та, ние също участваме, но мислите ли да имаме някакви етични ценности, които да защитават потребителите, а не само банките или пък счетоводните им книги? Да. Не мога така за няколко минути да направя оценка на тази пазарна стойност и на нейната честност. И всъщност се питам дали говорим за едно и също нещо. Но относно нормите и стандартите, трябва да намерим а, добро равновесие между желанието ни да запазим а, а, и да се предпазим от рисковете, от подвижност и променливост на пазара и да успеем да преценим състоянието на предприятията в един определен момент. Аз лично с сигурност ще работя по тази въпрос и ще се сътруднича с парламентаристите, които се занимават с тия теми. А, също така трябва да не забравяме, какво се е поставил за цяла Европа. Не трябва да бъдем наивни. Благодаря ви. Следващи ще бъде господин. Благодаря, господин кандидат комисар. Аз искам да спомена възнагражденията. вие споменахте системата с премиите на ръководителите не се отчита поем, и, и поемането на риск, което оказа, че има фатални последици. Освен това, споменахте и за етическите фактори. Бих искал да споменете малко повече за намеренията ви в тази насока. През 2004 година бяха направени препоръки, които споменавате в писмените отговори. Даже казвате, че ще възнамерявате да представите доклад от проучване, но изглежда, че в фирмите много не, се, не си дават труда да отидат по-далеч от задължителните е, изисквания. Какво смятате да направите, за да ги принудите да спазват етическите принципи? Аз няма да се връщам към изискването да се спазва определена етика и морал. Ще се върна към цитат от Адам Смит. Но, но смятам, че това е в интерес на самата финансова индустрия. Да възстанови морал. вярно е, че има пряка връзка между поемането на риск и прекомерните възнаграждения на ръководните длъжности. Тези големи възнаграждения са поощрявали поемането на големи рискове в някои банки за застрахователни компании. И това е един от факторите, които породиха кризата. Затова трябва да се създадат едни прозрачни правила, които да не поощряват поемането на краткосрочни рискове. Това е предвидено всъщност в пътния риск на Г20 и ние сме се ангажирали вече в рамките на Бюрото за финансова стабилност, макар ти би го казал по добро от мен, разбира се, тези неща още не са въведени много разчитам на вас за бързо приемане на този текст, но господин Алкадрауи, няма да съм шокиран, ако направим още повече, за да а, накараме акционерите да поемат по-голяма отговорност. Така че мерките, които прилагаме към банките, инвестициите да се прилагат и да заинтересуват страхователните агенти и други сектори. Просто да има контрол на тези прекомерни възнаграждения. Благодаря, господин. А не, един допълнителен въпрос. Съгласен ли сте с факта, че европейските правила трябва да се прилагат на не само към целия финансов сектор, но и към всички котирани котиране на борса за предприятия. Мисля, че до някъде отговорих в този смисъл, споменавайки банки, застрахователни компании, инвестиционни компании, альтернативни инвестиционни фондове. Да, да, отговора ми е да. So now it's... А сега господин Барние. Основните щети от кризата се свежа до това, че нашите съграждани вече нямат доверие нито в банките, нито в финансовите пазари. Ние просто загасихме огъня, т.е. успряхме пожара, по някакъв начин ограничихме пожара, но в крайна сметка като че ли се стигна до някакво изкривяване на пазарите и държавите имат а, така тенденция да се затварят и да да мислят по-скоро за, национали, за национални решения. Нека не забравяме, че а, тези, които бяха отговорни за за кризата останаха ненаказани, а други, които бяха примерно уволнени за това, че са или откраднали, или е, еквивалента на половин сандвич. Така че как мислите, че ще се раз... ще бъде разгледано това. Сега, когато хората нарушават законите, има си органи в съответните страни, които да, да налагат съответните санкции. Става дума за нарушаване на законите, докато тук в момента говориме за един нов законодателен пакет, който има за цел да, да въведе отново морал, етика, правила, в финансовата сфера, а ние имаме нужда от тези различни аспекти. Економиката има нужда от пазари, но тези пазари трябва да служат е, на е, устойчивото, на устойчивия растеж. Когато бях министър на външните работи на моята страна, аз е, веднъж казах на, трибуната на ОНЕ след Буш, че че, че трябва да имаме един по-сигурен свят. Да, но един по-сигурен свят е един по-справедлив свят. А света, в който живеем, не е справедлив. Така че е, не можем, да, не можем да се обчудваме, че хората нямат доверие. Така че ние сме отговорни е, аз като евентуално като комисар, като комисар, вие като депутати. Просто тези закони да бъдат по-справедливи. Не да нанесем удар на економиката, а напротив да дадем допълнителен шанс на економиката. Защото без справедливост, без етика, в света. И предвид сумите, за които става дума, ами, е, ня, нека да не, да, да не се очудваме тогава, че ще има бунт на населението. А, а аз искам един по-справедлив свят и искам Европа да бъде начало на този свят. Äh, да областта, отрасъла, в който работим и който ще бъде предимно под ваша отговорност, представлява нещо, което нашите съграждани не разбират. Хората просто не разбират за какво става дума. Така че, освен работата, която вършиме и трябва да вършиме, трябва да си помислим по какъв начин да възвърнем доверието на гражданите. Как по някакъв начин да възвърнем техния ентусиазъм към Европа. В Германия съществува орган, който извършва контрол над продуктите и казва, примерно, това е добър качествен продукт, а това е, е некачествен продукт. Е, това е независим орган. Може ли, примерно, да се създаде нещо подобно за финансовите продукти? Предполагам, че става дума за качеството на хранителните стоки и продукти. Да, а за всички продукти, добре качеството. Каче... Да, във всички, във всички държави и членки има някакви органи за качествен контрол който, който извършва контрол и относно сигурността, безопасността на продуктите и така нататък. Защото ние трябва да бъдем абсолютно сигурни, че продуктите, които се внасят в Европа, отговарят на съответните норми за безопасност, социални норми, екологически норми, т.е. същите норми, като онези, които ние налагаме на нашите производители. А, но за финансовите продукти е същото. Аз, нали, като отговорих на госпожа Люлин, го казах. Мисля, че трябва и за, за, за, е, за, за за обикновените граждани, за е, обикновените е, домакинства, тези, които имат е, малки спестявания, тези, които имат много спестявания, трябва да бъдат защитени по същия начин, т.е. чрез една гаранция на, за качество на финансовия продукт. Благодаря ви, господин Клинц. Yes, uh... well, I... Благодаря. Аз лично бих желала да кажа, че тук в тази комисия имаме духа на съвместната работа и да повторя два въпроса и искам отговор на двата си въпроса. Първо, как мислите да а, доставите гаранции, че финансовия сектор ще а, плаща, ако нанесе щети за бъдеще? И второ, как ще гарантирате, че за бъдеще този парламент ще участва в процеса на преговори и защото това са важни преговори и ние не искаме просто да ни изправяте пред свършен факт относно законодателство, което вече е решено. Ние искаме да участваме а, според а, вашите убеждения, така както ви споменахте тук. Господин Гигалт, предполагам, че времето за изслушване а, изтича. Аз лично ще остана на ваше разположение, ще се срещам с комисари, с докладчици. Комисията в тази важна област ще прилага всички решения, свързани с договорите, било то за процедурата по съвместно взимане на решение, оценки, представени пред парламента, доклади и така нататък. Разбира се, ще има тристранно споразумение. Това е междуинституционалното споразумение за прилагането на новите, новия договор. Това ще бъде нашата рамка на дейност. Не мога нищо по-конкретно да ви кажа в момента. Аз лично ще работя с вас. Това е в мой интерес. Защото като цяло работим по система за съвместно взимане на решение. И а, питате, тук споменахте въпрос, който не ми беше зададен директно, но все пак как финансовия сектор ще плаща за щетите, които нанася? може би трябва да въведем някаква такса по а, транзакциите. Първо имаше една идея на господин Тобин. Второ, такса за а, плаващите курсове. И трето, такса върху банките. Но като виждаме за какви парични потоци става въпрос, трябва да се запитаме каква ще е ставката а, на тази такса. много държави ще кажат, това е такса, която ще служи да запълни това, което запълни бюджета и всички разходи, които сме направили заради финансовата криза. Но аз лично мисля, че продукта от тази такса трябва да бъде използван, за да се справим с големите предизвикателства. Например, темата за климата, която разисквахме в Копенхаген и другите екологични проблеми. Аз лично съм по-скоро за тази идея. В вашата администрация, над която най-вероятно скоро ще имате контрол, има много експертни групи, които имат голямо влияние върху отделните части от законодателството но, за съжаление, измежду тези групи няма синдикати, няма групи на потребителите или те са съвсем масабо представени. Искам а, да попитам, ще успеете ли да гарантирате а, уравновесен състав, балансиран състав на тези групи и е, съответно да ни давате повече информация за техните заседания? Първо, администрацията, която ще имам честа да управлявам, е с много положителни качества. Много от тях са хора с опит и лично аз ще бъда горд да водя тази администрация. Има различни комисии, различни експерт, експертни комисии, комитети. Не мога сега да кажа коя е най-независимата, най-качествената. мисля, че ние всички ще работим заедно а, и ще се опитаме да свършим възможно най-качествената дейност. Със сигурност ще се опитаме да работим заедно. Ще се опитам да отговоря положително на вашия въпрос. Разбира се, първо трябва да видя какви, какъв е състава на тези комисии, комитети. Преди почнахме изслушването, казах, че искам да участвам в сътрудничеството и помиряването на нашите граждани с вътрешния пазар. Това, разбира се, не може да стане без тяхното участие. Но, разбира се, за тази идея ще трябва сътрудничество с Комитет на регионите и с Економически и социален съвет. И, и сега последния Вики Форд. Благодаря ви, господин Бърни. По-специално тук съм за вашите коментари че е, финансовите услуги, и финансовия сектор трябва да бъде в услуга на економиката. Защото в крайна сметка глобалната економика беше доведена до ръба на пропаста благодарение на действията на, сек... на финансовия сектор. Ние разглеждаме повече от 50 законодателни актове тук в тази комисия, много от тях следствие на кризата. Така че ако има интелигентно регулиране, то трябва да се регулира това, което има нужда да бъде регулирано. Много често е, ни критикуват, че не, не си даваме сметка за въздействията и последиците. Що се отнася до е, директивата, Въздействието на тази криза върху пенсионните фондове може да бъде от порядъка на 25 милиарда евро годишно. Така че ще, ще разгледате ли този законодателен акт в комисията? Ще го преработете ли, за да може да има е много по-добри е, резултати и да няма такива тежки последици за този отрасъл? Е, Госпожо, целта е това, което вършим да е смислено и ефективно. И аз смятам да започна новия етап с много твърда воля. Това е моя отговорност. Разбира се, не че всичко ще започне в същия ден. Преди комисията Баросо 2 да бъде сформирана, бяха направени много законодателни усилия, 1600 законодателни текста позволяват на вътрешния пазар да функционира. Има доста интелигентни финансови регламенти. Да, аз мечтая, госпожо, да оценя преценя, преразгледа, помисля, обмисля всички тези текстове. Тук ми беше дадена един, такава, една заявка за ангажимент. Аз съм готов да го подпиша. просто за да бъде оценено качеството на текстовете, например текстовете за хедж фондовете. Знам, че тези, които ги управляват, не трябва да се боят от такова законодателство, защото то е в техен интерес. А, напротив, ако продължат да работят а, при липсата на прозрачност, а, това е по-опасно за тях. Ако ме питат обаче дали ще изтегля текста, не. Просто ще се опитам да го подобря, за да бъде по-добре разбиран. Говоря тук за текста за хедж фондовете, но, както ви казах, смятам да направя една качествена оценка на целия законодателен пакет, регулиращ темата. Благодаря. Определено това ще помогне много. Защото определено имаме законодателство поне за сега, но не можем да понесем последиците. И Искам също така да попитам, ще имаме ли някакъв напредък в законодателството относно финансовите услуги, които всъщност процедират към едно изнасене на бизнеса си извън Европейския съюз. Ще има ли регулация по този въпрос? Да, всеки трябва да поеме своята отговорност. Ако един или, една или друга индустрия измести производството си от Европа, за да отиде някъде другаде по света, където има по-ефтина работна ръка, а, тя е, това, това предприятие е длъжно да гарантира прозрачност и отчетност и мисля, че ще поеме своята отговорност. Моето лично мнение е, че въпреки някои настроения, финансовата индустрия и в Лондон и на други места трябва и ще разбере, че е в нейн интернет да остане на континента, където действат добри и сигурни правила и надзор. За да може тази индустрия да е защитена от всички рискове, с които се сблъскахме напоследък и с всякакви сътресения, е много важно и, е, е, е, и, и с враждебността на хората е много важно да има е, интелигентно управление. Тук не става въпрос ние да се опитваме да отслабим тази индустрия. Просто трябва да реформираме. И то умно. Thank you very much. That, uh... Благодаря много. С това приключваме кръга въпроси. А сега минаваме към домашната работа. Аз трябва да кажа, че а, оценката на кандидата ще стане в 8 часа тази вечер в а, 5Q2 и утре в 9 часа в зала 1G2. Така че Малкъм може би да, да каже каквото има да каже, но от неговия микрофен. Господин Барния, искате ли някакви да кажете няколко думи в заключение. Ние просто надвишихме отреденото ни време с 10 е, минути, така че няколко минутки само. Пожо председател, аз много добре се чувствам сред вас. Мога цялата вечер да си стоя с вас. Ще се е, огранича с това да ви благодаря, госпожо председател, за приема, който ми отказахте. Е, Отбелязах, че и вие, Шаран Болс, искате регламентите и законодателните актове да са качествени. Не така да се приемат просто закони, само за да се приемат. Много е важно, за да се отговори на кризата и да се осъществи напредък. Ще вложа много енергия за работата на, място, навсякъде. Ще се заема с големите отрасли на европейския пазар, както ви обещах и се надявам да спазя това обещание. Всяка седмица ще ходя в някоя национална столица и в националните парламенти. Ще се срещам с представители на економическите, социалните среди, с синдикатите, за да слушам, да проверявам, да набирам информация. Благодаря ви предварително, ако ми окажете доверие и особено за да може да работя за помиряване на гражданите на Европа с вътрешния пазар във всичките му аспекти. Дами и господа, аз бях <laughs> първия председател на тази седание и сега ще, ще го закрия. Те, много от колеги, които бяха тук, показаха, че са заинтересовани, че нашата комисия има интерес по тези томи. Благодаря и на Шарон Болс, и на господин Барние за изчерпани, изчерпателните отговори. Значи ние ще, ще заседаваме тук след 8 часа при закрити врати. Благодаря на преводачите и приятна вечер.